първата точка от дневния ред на тази сутрешното заседание. 16-та. Достъпа на вебсайтовете на публичните органи, на органите от обществения сектор, Колегата Хаджи Маркакис ще представи доклада. И след това за Сянка. Уважаеми господин председател, благодаря на всички колеги, които предложиха своите изменения по тази тема. Трябва да кажа, че много от тях, те са 240 за такъв кратък текст, но изглеждат доста наброй. брой но повечето от тях имат едно и също съдържание. Просто а, писания им превод е този, който ги отличава. Първоначално те са предлагани на различните родни езици на депутатите и при превода се получава различие но като цяло по същество предложенията са е, едни и същи, много сходни, така че се надявам, че просто ще постигнем е, компромисните текстове успешно. В седем основни области мисля, че измененията ще бъдат обобщени Отлично работихме с докладчиците в Сянка в отлично сътрудничество. Не вижда между нас да има голяма разлика в позициите. Има някои проблеми, които бих искал да очертая пред вас. Първо по отношение на обхвата и приложенията. Може би си спомняте, че първоначално предложението на комисията включваше приложение с обществени услуги, които би трябвало да попадат според тях в този регламент. На заседанието с докладчиците в Сянка ние взехме решение, че нямаме нужда от това приложение, а по-скоро бихме искали да се очертарят различните нива на администриране, общини и така нататък, федерално ниво, национално ниво. Първо бихме желали на национално, регионално ниво да се гарантира достъпа на всички органи от обществения сектор. И за това ние мислим, че не е нужно да има приложение заместник председателя на комисията представи различен подход. Аз само искам да подчертая, че тук ще се разделим всички докладчици в сянка срещу госпожа Веню, която предлага всъщност едно решение, което включва две приложения. Мога само да ви кажа, че тук наистина ще има е, известно противоречие между нас. Сега, що се отнася до сроковете? Знаете, че това е изключително важно за държавите членки, особено за общините, особено малките общини. За тях е, предизвикателството наистина е голямо, за да може да гарантират е, достъп на вебсайтовете е, за органите обществения срок в сектор в кратък срок. За това. Когато особено става въпрос за преговори с съвета, тук е, вероятно ще възникне е, проблем. Литовското председателство е, не би желало наистина да се разглежда в рамките на тяхното председателство този въпрос. Така че трябва да разберем следното. А, дали а, съвета мисли, че това е възможно да се осъществи по време на следващото председателство, на гръцкото председателство, тогава вече трябва да потърсим компромисни решения и въпросът за сроковете е един от най-важните. Дали той е прекалено кратък, дали е, прекалено бързо се изисква гарантирането на достъпа и дали съвета би могъл да се присъедини към нашето предложение. Общия срок за гарантиране за достъпа, е, предложен от мен вариант 2014, поетапно въвеждане, 2016 започва на национално ниво, 2018 регионално, 2020 общинско или местно ниво. Имаме много сериозен е, позиция обща с господин Штършковски и Билен относно изграждането на нов подход. Всяко едно ново съдържание, което така или иначе се създава, би трябвало да бъде представено в формат, който да е достъпен по отношение качване на веб страница. Тук е, се очертават три групи в комисията е, Предишното съдържание трябва до 2017 година да бъде приложено в този формат. Както казах, предизвикателството наистина е голямо. Може би ще можем да възприемем един подобен подход. Звучи съвсем логичен, но на следващото заседание на докладчиците в Сянка, когато дискутираме компромисните изменения, ще може да уточним наистина съвсем детайлно тези дати. Като цяло подхода изключително много ми допада. Нещо друго, както казах, аз като докладчик предлагам трите етапа 2016, 18, 20. И въпросът е къде да влезе в 23 член или в 10 член, това е вече правна дискусия. Аз лично предпочитам в 3.2 да влезе, защото това според мен е логичното място. По-нататъка по отношение на обхвата и три дефиниции. Какво е съдържанието на вебсайдовете, съответно агент, потребител, съдържание. Това са важни понятия дали трябва да се включи съдържание, което се предоставя от външен вебсайт, що се отнася за социалните медии, също се въз, възниква въпрос тук националните власти, но на, у, и местните власти използват социалните медии, за да могат да предоставят тези услуги, така че тук този компонент също е включен и се поставя въпрос как да подходим. Според мен е възможно да се постигне компромисно изменение, имайки предвид всичките изменения, които вие предлагате. 97 о изменение. Аудиовизуалното съдържание. Тук има проблем. Може би ще бъде много трудно. Ако го включим, тогава нашия подход ще бъде наистина е, е, много сериозно поставен пред въпрос как ще се осъществи. Това, между другото, ще бъде сериозно предизвикателство за общините. Трябва да внимаваме. Има три нива на достъп до веб-сайтовете, така да се каже. Например, да си представим ни олимпийски игри. Ако искаме всичко да е достъпно в веб среда, е тогава нещата ще бъдат наистина сложни. Така че аз бих искал да се придържаме към първоначалния замисъл и за това според мен 97-о изменение ще бъде наистина трудно. Що се отнася до а, агента потребител и приложенията, които ще се използват. Поред мен тук е възможно да се постигне компромис. Понякога сме имали проблем свързан с е, писмения превод. Съдържанието е едно и също, но се предлагат различни изменения. Що се отнася на последно място до вебсайтовете, всичките им варианти, независимо какво, какво устройство се използва, те би трябвало да бъдат едни и същи Въпросът, е, който се задава така ли е? Да, отговорът е положителен и съответно 109-то изменение трябва по-добре да бъде вложено неговото съдържание в определенията във втори член. Не мисля, че е нужно да търсим компромисно изменение тук, защото ще видите, че основната идея на практика се разглежда в предложението, което се прави от вашия докладчик, но трябва да се включи в определенията съответно. Допълнителни мерки, като например обучение или ем, орган за мониторинг. Тук въпросът е свързан с задължението по отношение на насърчаване или специално обучение. Различни изменения се предлагат. И тъй като текстовете са сходни, мисля, че компромисът е възможен. Задължение, насърчаване. Според мен трябва повече да насърчаваме, но да не задължаваме отново сериозен проблем за държавите членки се крие тук. По-добре е, може би да се отстоява повече окоръжаващия компонент. Докладчикът ви е напълно съгласен с подобно предложение. Може обаче компромисното предложение да бъде по-категорично. Що се отнася до съответно органът, който ще наложи е, схемата, има някои изменения, които можем съвместно да е, създадем, за да можем наистина по-добре да определим неговите задължения. На следващо място определенето на компетентен орган за мониторинг или налагане изпълнението привеждане в изпълнение. Тук има различни е, изменения отново, е, свързани и с 32-ро изменение, жалби. Механизмът е, за спазване може да бъде наистина обвързващ, за да се вменява задължение на държавите членки, така както това е описано. Е, три от измененията обясняват процедурата на жалби и съответно задълженията, които проистичат от това за съответните органи. Но аз съм убеден отново, че текстовете могат да се убедят, обеденят и да постигнем компромисен текст. Следващият въпрос, шеста точка, е докладването. Някои от вас биха желали да се докладва от страна на държавите членки към комисията ежегодно, редовно. Така че мисля, че трябва да се обединим около компромис. Тук може да бъде веднъж на две години. Във всеки случай е, дискутирали сме този въпрос с докладчиците в Сянка. А ако на две години се извършва докладването, това намалява административното бреме за държавните членки и Последното, което искам да разгледам, е въпрос, който повече е свързан с определенията, както и другите области за компромис. Например, средството, инструмента, който ще се използва. Отново искам да кажа, че всички изменения са сходни, близки по своето съдържание. Наистина явно добро лобиране е осъществено. Приветствам такъв подход, защото очевидно това са е, хора, които участват в тази дейност и когато от различните де, е, държави е, членки излизат е, такива предложения, значи в крайна сметка съдържанието по естество е сходно. След това публичен сектор и съответно орган публичен сектор, обществения сектор, е, определение. Господин Трашковски НП предлага едно по-широко определение за органите от обществен сектор. Нация, държава, регион – от една страна, разбира се, това влиза в понятието обществения сектор, но то е разширено, за да включи и онези органи, които просто предоставят услуги. Така че това е въпрос, който ще трябва да уточним с докладчиците в сянка. На следващо място, – сайтовете на органите от обществения сектор. До каква степен а, е, финансираните веб е, сайтове ще бъдат разглеждани като органи на обществения сектор? когато има съфинансиране 5% от е, общностни средства, пък се занимава с въпроси, свързани с задължения, близки до органите на обществения сектор. Ще се счита ли това за орган на обществен сектор? Трудно се отговаря на такъв въпрос. Трябва да видим, да уточним, може би 5% не е достатъчно, може би трябва да изберем друг процент, но отново тук ни очаква интересни е, разисквания. Ще помоля господин Трешковски отново по-добре да обясни какво има предвид тук в неговото предложение и съм сигурен, че ще можем да стигнем до по-конкретен компромис. След това въпрос е как да се дефинират достъпността на веб-сайтовете. Отново е, текст е, се предлага, който е, ме кара да мисля, че ще можем да стигнем наистина до компромис. На следващ елемент е въпросът свързан с използваната технология и с финансирането. Каква е ролята на Европейския съюз тук? Отново следва да намерим решение има и въпрос свързан с изискванията за достъпност. Отново са предложени идентични изменения. Ще представя компромис, който се надявам, че ще бъде приемлив за всички. И на последно място има и някои изменения, които предлагат създаването на работна група в комисията. Отново различни изменения, но с сходно съдържание. Така че, уважаеми госпожи и господа, както виждате, ние всъщност е, следва само да уточним да прецизираме текстовете, да уточним каква е нашата позиция спрямо позицията на съвета и комисията. Бих желал съвсем ясно да заявя, че ние ще можем да завършим нашата работа, надявам се, тук през ноември в нашата комисия, за да може да дадем възможност през декември да влезе в пленарна зала или януари. Ако не предложим нашите а, предложение до месец февруари. Няма да можем да приключим с това досие в този мандат. Мисля, че ще трябва да работим в тази посока, да започнем да говорим тогава с следващото председателство, с гръцкото председателство, още от сега, така че досието да бъде приоритетно и се надявам на успех. Благодаря, господин председателю. Благодаря. Сега преминаваме към коментарите на докладчиците в Сянка. Ще ви помоля да бъдете максимално кратки, защото след това ще гласуваме. И освен това ще има и дискусия на 17 октомври, която е- ще е посветена на измененията. Колега Трошковски. Е, извинявайте, но трябва да тръгна след 15 минути, за... да, защото имам самолет. И слушах господин Хачимаркаки с голям интерес и мисля си, че сме на прав път. Мисля си, че ви успяхте да отразите повече от важните актуални въпроси и смятам, че наистина ще стигнем до компромис, особено след като вие казахте, че сте отворени към предлаганите от колегите идеи. Мисля, че няма да бъде толкова сложно да стигнем до компромис. Проблемът е обаче какво ще случи в съвета, защото трябва да положим максимални усилия да финализираме колко се може по-бързо това досие, защото ако то се прехвърли за следващия мандат на парламента, това просто ще сведе до нула всички наши до сега положени усилия. Сега по определенията ние говорихме за това и преди. И ние се опитахме да изчистим дефиниции. Uh, uh, и искахме да се говори не само за сайтовете, но и за включените или свързаните с тях социални медии, също за апликациите за мобилни телефони, но така ли че виждам, че сме гордо на един и същ път. По приложното поле смятам, че да се говори за институцията от публичния сектор е правилен подход – обаче, когато отново обсъждаме това на срещата с докладчиците в Сянка, аз не съм много сигурен, че разпространяването на дълги разнородни списъци е най-добрият подход. Честно казано, мисля си, че по този начин само ще налем вода в мелницата на тези, които подлагат под съмнение сроковете, заложени в тази директива, за това трябва да сме много внимателни. Отворен съм в тази сфера към компромиси, защото е важно да намерим добро решение как да процедираме по тази директива. Това е за приложното поле. За сроковете. Много се радвам, че вие сте положително настроен към нашата идея да говорим за ново и старо съдържание, защото аз мисля, че от доста време вече говоря, че в самото начало бях доволен от вашето предложение да се прави разграничаване между общинските и национални органи за управление. Това ми се струваше много логично. След това, като помислих си, помислих, че е по-добре да разделяме съдържанието, а не органите. Може би този подход си заслужава да бъде анализиран и призовавам да го направим. Сега за наблюдението, докладването и свързаните аспекти. Тези аспекти свързани и с защитата на личните данни. И вчера бях на една голяма конференция с участието на органи за защита на личните данни в САЩ и някои американски фирми. И американските фирми казаха, че кошмара това е европейско законодателство, което се прилага в САЩ. Ние знаем, че проблемът е с прилагането и изпълнението. Понякога имаме добро законодателство, но след това в някои държави членки се оказва, че има проблеми с изпълнението и прилагането на законодателство. Затова предлагам тук не просто да поизчистим нещата, както предложих с дефиницията, но да засилим много сериозно аспектите за наблюдение и прилагане. Вие говорите за прилагане на мерки за изпълнение и съм съгласен с това. След като изслушах докладчика, смятам, че ще можем да намерим доста лесно компромиси и по този аспект. И накрая точка пета. Това са големите, важните въпроси. Въпроса за стандартите, е нещо, което сме обсъждали много. Това е нещо като а, демокрацията. Е, не, че съвършено, но никой нищо по-добро не е предложил и не е измислил. Няколко изменения също. Например, изключенията са вързани с излъчването в реално време на заседания и други подобни изяви. А тук има някои уточнения, но не смятам, че има сериозни проблеми. И също така има една партида изменения, от членове на НП, които са членове и на Комисията по заедостта. Мисля си, че добре да ги Там има добри идеи, особено когато става дума за взаимодействие между различните политики, защото нашата задача е да средоточим върху вътрешния пазар, но има доста интересни неща, които се случват и извън вътрешния пазар и мисля си, че тези видове взаимодействия трябва да бъдат отразени в нашия доклад. Има няколко добри идеи, например да се използват пилотните проекти, за да се подпомогне изпълнението на тази директива. И също така идеята да се подпомогнат не само хората с увреждане, но и възрастните хора. Мисля си, че това е добре и за целите на комуникацията, защото ние трябва да отправим посланието, че не става дума само за хора с увреждане, става дума за всички нас. И недократно сме говорили за това, защото понякога използваме интернета по начин, по който нашия живот се променя. И когато остареем, много ще ни помогне, ако бъдат приложени тези мерки, които се предвиждат в законодателството, в проекто законодателството. Много ви благодаря. Моля ви да ме извините, както вече казах, ще трябва да напусна много скоро, защото трябва да хващам самолет, но съм убеден, че нашата среща между вас и в сенка ще бъде много плодотворна. Благодаря ви от името на социалистите, господин Карсес Рамон. Много ви благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика за усилията, които полага, за да можем да стигнем до максимален брой компромиси. Това е едно усилие, което определено си заслужава да бъде положено. И смятам, че наистина е възможно да стигнем до компромиси по това важно становище. Аз имам три основни съображения. Първо, смятам, че трябва максимално да бъдем амбициозни при постигането на компромис и да стигнем до един окончателен текст, който да означава, че изпращаме послание, че можем да стигнем до максимума, за да може позицията на Европейския парламент спрямо тази директива да бъде абсолютно ясна включително и на потенциални потребители на тази директива. Второто ми съображение е, че по този път ние сме отворени към предложенията на другите докладчици в сянка и сме готови да стигнем до компромиси. И третото съображение е, че ми се иска максимално да ускорим сроковете, така че да постигнем това да няма пречки пред одобряването на този доклад от парламента в рамките на този мандат. Затова мисля, че трябва, за да стигнем до съгласие и гласуване в пленарна зала, трябва да бъдем много концентрирани. Сега по точките на които се спря докладчика. Много добре разбирам смисъла на предложените изменения. От наша страна, може би, най-важният въпрос е свързан с сроковете за прилагане. За момента се придържам към идеята да се определи календар, който предвижда срокове 2015-2017 година. И ние сме предложили това, но също така има и други съображения. Например, не съм съгласен с това, че няма календар. От друга страна, що се отнася до определенията, ние сме внесли изменения по този аспект и се стремим да разширим приложното поле. Смятам, че ще бъде много лесно да постигнем компромис по този аспект. И последното има една обща позиция, а именно, и това е обща позиция, да се стремим да обединим максимално елементите, които съдържат тази директива. И да отразим както но така и е бъдещо състояние на технологията. Това ще позволи директивата да е достатъчно гъвкава и да бъде също така отворена към бъдещите промени. И накрая искам да кажа, че ние сме изключително отворени към това да сключваме необходимите споразумения, компромисни споразумения. Ние се стремим към максимален брой компромиси към максимално ускоряване на процесите. Благодаря ви. Благодаря, господин Енгстрюм. Благодаря ви. Ще постарая да бъда кратък защото като цяло съм съгласен с докладчика и с другите колеги, които се изказаха. Мисля си, че всички искаме едно и също нещо. Ние искаме да се разшири обхвата в сравнение с предложението на комисията и искаме това законодателство да работи в реалния свят. И това, което каза и докладчика, е нещо, което съм съгласен. Убеден съм, че по време на срещите ни с докладчика ще постигнем съгласие. Бих искал да средоточа върху съдържанието и смятам, че това е един добър подход, защото това е доста лесно и от е, чисто техническа гледна точка. Освен това е добре да направим нещата правилно от самото начало, а не после да коригираме нещата. Разбира се, и старото и новото съдържание могат да представляват интерес. А също така за приложенията за мобилни телефони. Да, определено те също трябва да бъдат обхванати. Те вече са много важна платформа и стават все по-важни, все повече хора и използват мобилни телефони и таблети за достъп до интернет. И мисля си, че технически е по-лесно да се адаптира един мобилен сайт и той да бъде по-достъпен. но да се увеличи достъпността на сайтовете, необходимо е те да бъдат ясно структурирани и да бъде намален обема на информацията. А За мобилните устройства сайтовете вече са го постигнали, защото просто екранът е по-малък. Така че мисля се, че наистина всички сме вече постигнали доста голяма степен на съгласие, така че смятам, че ще постигна наистина един добър компромисен текст, един добър окончателен доклад. Благодаря ви сега, господин Билан. Благодаря ви, господин председател. Повечето от моите бележки вече представих на по-ранни етапи. Днес бих искал обаче да изтъкна по важните аспекти. Аз съм внесъл вече моите изменения и съм съгласен с тези изменения, които са внесени до голямата си част. Надявам се, че ще успеем да стигнем до споразумение. измененията 111, 112 и 113 и 115 съвпадат до голяма степен с моите изменения 100 и 114. Много се радвам, че се съгласихме да разширим броя или по-скоро вида на сайтовете, които ще влизат в приложеното поле на директивата. Що се отнася за инструментите, измененията ми 116-119 се отнасят до това виждам, че сме съгласни за срока 1 януари за 2015, що се отнася за новото съдържание и 1 януари 2017 за новото съдържание. Но аз реших да внеса едно изменение, което да отразява факта, че че според мен за двата вида съдържание трябва да имаме срокове 2015-2017 година. Внесъл съм две изменения в връзка с неутралността на технологиите. Тези измени до голяма степен съвпадат с съдържанието на измененията, внесени от колегата Черковски и господин Рамон. Обеден съм, че заедно с докладчика ще можем да стигнем до компромис, който ще е приемлив за мнозинството колеги при гласуването. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожа Стайлър. Благодаря ви. Господин председател, благодаря и на докладчика. Мисля, че е много интересно това, че имаме 140 изменения. Ние наистина имаме общ интерес към този доклад и тези изменения показват колко сме заинтересовани всички. И мисля, че наистина докладчика ще успее да обобщи тези изменения, тъй като виждам, че наистина по повече неща имаме съгласие. Виждаме, че има реално желание да се постигнат реални резултати и също така Рафаел говореше за своите изменения. Аз също имам изменения за новото съдържание. И също така аз съм съгласна с това, което колегите говореха за мобилното съдържание. Това е нещо много важно. И също така искам да попитам докладчика за нещо. Вие споменахте литовското председателство. И и искам да попитам какво ще бъде най-добро според докладчика за преговорите. И господин Хаджимар се говори гръцки, може би ще бъде добре за нас, че идва гръцкото председателство да ускорим нещата. Но какво смятате, ще бъде най-добре за нас, за да можем да финализираме процеса на приемане на тази проектодиректива преди да изтече срока на сегашния парламент, мандата на сегашния парламент. Благодаря ви. Господин Яковидис, заповядайте от съвета. Може би ви бихте искали да се изкажете. Благодаря. Бих искал да започна от е, последните думи, които чух. Е, да, наистина виждаме интерес, е, вълнуваме се от проявения от вас интерес по отношение на призива за бързо придвижване на досието, също приветстваме. Надявам се, че ще можем да постигнем това. Обеден съм, че докладчик здраво държи кормилото и ще може да се стигне до консенсус в рамките на сегашния мандат. Сега, няколко думи а, бих искал да кажа относно нуждата от предпътливост. По отношение на обхвата, наистина, трябва да бъдем технически коректни. Или комисията, експертите, или външните експерти следва да помогнат. В противен случай може да се стигне до объркващи елементи по техническата страна. Има много неща, свързани с мобилната страна, която обаче не може да се приеме единно. Приложенията, мобилните телефони, хибридите, андроидите и другите веб приложения са смесени. Така че всъщност тук трябва да се подходи внимателно. По същия начин следва да се подходи по отношение на техническия напредък и развитието на технологията. В противен случай няма да се постигне успех, разбира се. Обеден съм, че всичко казано от вас наистина е много ясно. Трябва да подкрепим потребителите, но отново много е важно да уточним какво е иновация и какво значи да се прекрачи границата, която се поставя от регламента по отношение на техническото развитие. Сега за амбициите. Може би малко далеч отиваме. Аз съм довела е, е, юрист от страна на комисията, който да може да уточни някои аспекти. Сега, що се отнася до конвенцията на ООН, не можем да кажем, че там не са уредени нещата. Може би следва да се коригира текста в някакъв смисъл, но е, може би има е, амбициозни предложения, които следва да се включат, но според мен не и в посоката на е, конвенцията да се променя. По 101.3 член обхвата и списъка на услугите, които са от частен характер. Мисля, че трябва наистина и ясно да окажем, че оставаме в обществения сектор. После уебсайтове и услуги. Трябва да се направи разлика между тях когато, между другото, се засягат много от вебсайтовете, които са частни, трябва ясно да бъде разграничено ново съдържание от старо съдържание. Мисля, че ще бъде по-лесно, ако по този начин подходите, когато е, говорите с съвета, за да може да се стигне до по компромис, защото там срещаме известен отпор, що се отнася до нашето администриране и всичко, което сме сме наследили на практика в този подход. Трябва да има компромис между списък, който е много конкретен и знаем какво се контролира и всички вебсайтове, което обаче вече става въпрос за реалистичен подход и схеми за докладване. Така, е, е, списъци, които лесно могат да бъдат контролирани и докладвани или ново срещу старо трябва отново да бъде ясно уточнено, за да е ясно какво ще се контролира, какво, на какво ще има мониторинг и е, откъде ще очаквате докладване. Това трябва да е ясно на хората. И ще дам думата на нашия юрист и може би специалист по, по специализираните технически въпроси, за да внесе малко обяснение. Дейвид. Yeah. Well, uh, да, няма да разглеждам всяко едно изменение, но от правна гледна точка много важно е да отбележим, че има два проблема тук. Първо, важно е да знаем, че измененията не трябва да вменяват е, допълнителни задължения с историчното законодателство. 83-то изменение имам предвид – и някои изменения трябва да бъдат приведени към правния текст и правното основание на предложението. Следва да спазваме винаги и принципа на пропорционалност. Това са двете ограничения, в рамките на които ние сме съгласни да си сътрудничим, за да може наистина да се усъвършенства текста. Grazie, la parola al relatore per un minuto, che poi dobbiamo passare. Благодаря. Докладчика има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря, колеги. Ще започна с коментар на казаното от комисията. Наистина, е, много се радвам, че имаше представител на комисията по време на заседанието с докладчиците в Сянка. Има технически аспекти, които, разбира се, трябва да спазваме, свързани с развитието на технологията, така че се надявам, че и на следващото заседание ще имаме е, представител на комисията. Е, сега, Показаното от Катрин, господин Билан, господин Трешковски вече не е тук, за съжаление, но новия подход, имайки предвид новото съдържание най-напред, а после старото, може да бъде а, да се повдигне въпрос от страна на председателството по този въпрос. За това наистина ще се обърна и към следващото председателството. Ние имаме нужда от успех. Председателството има нужда да постигне успех по този регламент. И за това ние ще направим всичко по силите си, за да можем да приключим досието в рамките на а, този мандат. Благодаря за отличните изменения, колеги. Благодаря ви ci ritroveremo dunque per discutere poi compromessi. Благодаря за е, всичко. Ще обсъдим компромисите през октомври. Сега нека да преминем към гласуването. Първият текст, е, който ще гласуваме, е програмата за митниците 2014-2020 година. Имате ли някакви изявления от докладчика? Трябва да, глас... да гласуваме първо споразумението с съвета и втория вод текста на документа, който ще стане съставна част Ясно ли е до тук за какво става въпрос? Нека какво... Слушайте, аз какво казвам. Така, два отделни вота. Текста, който после ще се гласува в пленарна зала и който ще бъде част от общия пакет за митниците и данъчното облагане е отделно споразумението. Първо, по електронен път текста на споразумението с съвета. Моля, гласувайте. Il voto è Край на гласуването. Единодушно се приема. Сега да гласуваме текстът който ще се прочете в залата като част от крайното решение. Моля, гласувайте. Кюжо. Приключваме гласуването. И тук един, единодушие. Поздрави за докладчика. Сега, нека да преминем към следващия текст. Подвеждащи рекламни практики. Доклад на колегата Де Йонг. Allora, votiamo Първо гласуваме компромис А. Гласуваме с вдигане на ръка за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 4 на колегата Легрип за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 5, пак същия колега, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 на попаки за, против, проверка по електронен път. Моля, гласувайте. Или вот такива уже? Край. Приема се.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 първи параграф. Текст от Комисията по правните въпроси за против. Въздържали се. Приема се. Мендаменто 15. Изменение 15. Легрип за против. Въздържали се. Приема се. едно бе параграф на Юри комисията за, против,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 и 19 за против приема се. Sì, facciamo un piccolo passo indietro, in verità abbiamo... О, да, прескочил съм 18-то. Съвместимо с 17 Гласуваме 18 за, против, въздържали се, приема се. Двайсто също трябва да се гласува, ако се приеме 19-то, е, ни го приехме, за, против, отхвърля се. 21 е, на Мандерс за, против, въздържали се, приема се. 22 Бялан за. Искате да проверим 21. Добре. Гласувайте. La на chiusa. Край на гласуването. Приема се. 22, извинявайте. За. Против. Въздържали се, приема се. 23 отпада, 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първи компромис за, против, Въздържали се. Приема се. Втори компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Три 30 две, в две части. Разделно. Първа част. Против, за, против, въздържали се, приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се, приема се. Седми параграф Юри 2 за против въздържали се Проверка. Електронно. Il voto è chiuso. Край на гласуването. Приема се. Картата ми не работи в нито, една от, в нито един от апаратите. Мога ли да гласувам с вдигане на ръка или да намеря начин електрон. При всъщност обявявайте какво гласувате, когато гласуваме електронно просто. 31. 31. За. Против. Приема се. 32. За. Против. Въздържали се. Проверка. Кюжо. Край на гласуването. Отхвърля се. 34. Бялан за. Против. Проверка. Вот е уже. Приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, Отхвърля се. Компромис 3. За. Против. Държали се. Приема се. Юри 7. Един, параграф 11. 1 за, против. Приема се. Четвърти компромис за. Против. Приема се. Четиридесет и пет за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 46 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 54 на Биелан за, против, въздържали се, приема се. И крайно гласуване Електронно гласуване. Край на гласуването. единодушно се приема с, с гласа на колегата Фокс допълнение. Поздравления за докладчика. И сега Можем да преминем към следващия вод. Барбара Вайлер, хармонизиране на законодателството на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиооборудване. Колегата Бялан поиска думата. От името на Малкъм Харбър, който не може да бъде днес тук, искам да оттегля 91-во изменение от негово име. Va бене, грация. Добре, благодаря. Bene. Allora, Possiamo cominciare il voto. Можем да започнем гласуването. Изменение 15 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 16 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 94 пада 17 сусно към него. Има ли Възражение срещу устното. Гласуваме. Повече няма да ви питам. Има много устни изменения. Ако има някой да, възража, да възразява, моля той да се обади. 17 с устното за. Против. Въздържали се, приема се. 18 за. На докладчика. Против. Приема се. 19, 20, 21, 22 и 23 и 20, 24 и 25 са на докладчика с устни и ви предлагам да ги гласуваме заедно, освен ако някой не възразява. Повтарям, от 18 до 25 за, против, въздържали се, приемат се. 95. Пак от докладчика за. Против. въздържава се. Приема се. 26 и 96 са идентични. Докладчика е, е Демоз. За, против, приемат се 97 на Мандърс за, против, въздържали се, приема се 98 раз, разделно пак на Мандърс първа част за против въздържали се приема се втора част Кордо, chi е контрарио, ке си si astiene. Отхвърля се втора част. 99 за против, проверка. Вот е кюжо. Апро. Приема се. Сто. Вайлер Иванден Камп за, против, въздържали се, приема се. 27 докладчик за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28, 101, 102, 29 и 30 на докладчика. Можем да гласуваме заедно, ако сте съгласни. Без 101 да. Добре. Добре, проще гласуваме 101, после другите заедно. 101 на докладчика за, против, проверка. Вот е Край на гласуването. Отпада 17. Да, да, да. И колегата Фок също е против. 28, 102, 29 и 30 заедно. За, против, въздържали се, приемат се. 31, 32 и 33. Същото заедно. За, против, въздържали се, приема се. 103. Малкъл Харбор. За, против, въздържали се, приема се. 34 <clears throat> и 35 заедно на докладчика за, против, въздържали се, приемат се. 104 радикам за, против, въздържали се, приемат се. Приема се. 105 на Харбър за. Против. <clears throat> Отхвърля се. 106 и 107 идентични. За. Против. Приема се. 108 за. Против. Съжаля се, приемат се. 109. Пада. 36 и 37 за. Против. Приемат се. 38, 39, четар, 40, 41, 42 за. Против. Въздържали се, приемат се. 43, 44, 45 за против, въздържали се, приемат се. 46 за, против, приема се. 47, 8, 9, 50 и 51 за, против, въздържали се, приемат се. 110 се оттегля, 100 52 на докладчика за. Против. Приема се. 53 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. 111 на Харба за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Приема 56 за, на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 102 на харба за, про... 112 проверка. Гласуването приключи. Отвърля се. А не, Приема се. Да, приема се с един глас разлика. Сто и три, отпада. 114. 115 също. 57, 8, 9 и 60 на докладчика за. Против въздържали се, приема се. 61, 2, 3, 4 на докладчика. Да. И 65, да. Да, против, въздържали се, приема се. 66 се оттегля, 116 за, проверка. Вота е Кюжо. Край на гласуването. Отхвърля се и плюс колегата Фокс. 67, 8, 9, 70, 82 и 73 на докладчика за, против, Приемат се 745 за. Против. Приемат се 76, 7. Не. Същото положение приемаме да ги гласуваме заедно без 76. И добре, чудесно. Да гласуваме първо 76 за, против въздържали се, отхвърля се 77, 8, 9, 80 и от до 81 за против, въздържали се, приемат се 82, 3, 4 за против, въздържали се, приемат се 85 за против, въздържали се, приемат се 117, е Вайлер Ван Бекам. За, против, въздържали се, приема се. Секунда да проверим. Осемдесет и осмо на Вайлер за, против, въздържали се, приема се. Едно и е Отпада 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Три на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 89 сусно на Шалдемос. За. Против. Приема се. 4 на докладчика за против, въздържали се, приема се. 90 се оттегля, 92 Вайлер Декамп сусно към него, за, против, въздържали се, приема се. Пет пада, 95 се оттегля, 26-то можем да гласуваме, защото 27-мо е прието. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. 93 е оттеглено. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Казва се нещо от залата, без, явно без някой от тях. Май без... Колкото се чува без 12. 8, 9, 10, 11 и а до 12. За, против. Приемат се. 13 за. Против. Отхвърля се. 14 за против приема се 120-118 се оттеглят 119 сусно за против въздържали се приема се 86 на докладчика за с устно към него против. Приема се. 87 за. Против. Приема се. 121 се оттегля. 122 на Харбър. Сусно към него за против. Въздържали се. Приема се. 123 декам сусно за, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване по целия текст. Започнете гласуването. Край на гласуването. 35 с господин Фокс е пълно единодушие. Поздрави за докладчика, госпожа Вайлер. Бене.

Ritorniamo alla discussione. Chiederei la cortesia. Подновяваме работа. Моля, онези, които излизат, да бъдат достатъчно учтиви, да излязат тихо от залата, така че да не пречите на онези, които ще се изказват. Така че моля онези, които излизат от залата, моля да го направят тихо. Анджелис Госпожа Ханслик, не сте много дисциплинирана днес.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 Ще дам думата на господин Майер, който е докладчик. Заповядайте, господин Майер. Благодаря ви, господин председател. in den vergangenen jahren waren 34 Prozent aller flüge in Deutschland. През последните няколко години 44% от всички полети в Германия са били с закъснение. И е много сложно човек да подаде жалба и да има някаква реакция на тази жалба, ако си закъс... ако полетът е със закъснение. И много е трудно да бъдат признати правата на пътниците при закъснение или отмяна на полети. Много са малко тези пътници, които успяват да получат поне някакво обещетение. Тук говорим за правата на пътниците, а не на авиокомпанията. И затова нашата цел трябва да бъде не да съсипваме авиокомпаниите, това е ясно. Обаче нашата цел трябва да бъде да насърчим авиокомпаниите да подобрят своите услуги. 44% закъснение на полетите не е приемливо. Когато пътниците купуват билет, те сключват по този начин договор с авиокомпанията и това е договор между двете страни. И не може една страна да се откаже да изпълнява договора едностранно, без да изплати необходимото обещетение. В моят доклад предлагам редица промени към предложението на комисията. И те следните. Първо, комисията иска категоризиране от 5, 9 и 12 часа. Лично аз смятам, че трябва да има две различни категории. 2 часа. Това е първата категория, която ще бъде предмет на определено ниво обещетение и също така залагам и определен предел на разстоянието в километри. И втората категория ще бъде над 500 км или над 5 часа закъснение. И тук предлагам обещетение 600 евро, а за първата категория предлагам 250 евро да бъде обещетението. Тук принципът е, че цената на билета не би трябвало да определя компенсацията, а би трябвало да зависи обещетението от полета. Защото ако имате закъснение и на отиване и на връщане, трябва да имате двойно обещетение. Но разбира се, аз тук залагам едно максимално ограничение до 600 евро за обещетението трябва да отчетем, че финансовия ангажимент на авиолините трябва да бъде съразмерен и да отговаря на неудобствата на пътниците. Не е приемливо пътника да трябва да чака 2 часа, ако има закъснение, преди да получи достъп до вода или ваучери за храна. Мисля си, че тази ситуация трябва да се подобри, защото ако пътника трябва да чака 3 или 4 часа преди да получи вода и храна, това не е приемливо. Летищата трябва да бъдат задължени също тук да поемат своите задължения ако авиокомпанията не изпълняват своите задължения. Така че в допълнение към водата и храната трябва да се предвидят и други възможности за улесняване ситуацията на пътниците. Така че пътниците трябва да имат право да, реш... да получат нещо. Освен това, времето, което хората чакат своя багаж. В момента законодателството не предвижда срокове за това. Комисията предлага 5 часа, ние предлагаме 2 часа. Представяте ли си, вашия полет вече е закъснял и след това още 2 часа трябва да чакате за багажа, за да си получите багажа. 5 часа, предлагани от комисията, са прекалено много. И мисля си, че другите разпоредби трябва да предвиждат 3 часа а не 12 часа, както предлага комисията. Това е един прекалено дълъг срок. Мисля си, че трябва да обсъди дали ще е възможно по-добре да балансираме правата и задълженията на авиолиниите и на пътниците. Мисля си, че ако примерно закъснението е от 3 часа, не от 3 часа, от 3 часа и половина часа, това трябва вече да се смята за отмяна на полета и да бъде да бъде предмет на съответното обещетение. Освен това, настаняването на пътници. Това трябва да бъде задача на авиолиница, защото ако пътникът бъде оставен да си търси настаняване, е, това може да излезе много скъпо. Затова предлагаме 150 евро на нощ да бъде стоиността на настаняването на пътниците. Винаги се говори за авиолиниите, но те самите могат да запазват хотели в случай на определени забавяния или отмени на полети. И в такъв случай те ще трябва да плащат по-малко за хотела. Освен това, в цялото досие искам да има по-ясни крайни срокове. Целта е да се изчистят всички възможни неясноти. Ако говорим за обещетяване на хората, за обосновани жалби трябва да заложи механизми, осигуряващи сигурност и смятам, че ежегодно трябва да се актуализират съответните показатели. Това вече се съдържа в регламента за извънсъдебно решаване на спорове. Там се предвижда две годишен срок за актуализиране на данните. Не може да се допускат ситуации, в които стачките се смятат за форса-мажор и пътници тогава не, нямат право на обещетение. Обаче, ако в фирмата има стачка, то това е проблем на самата фирма и тогава фирмата трябва да поеме съответните разходи. Освен това, трябва да бъде ясно посочено, че ако забавянето е по технически причини, трябва също така много ясно да бъдат посочени условията, също така трябва да има разпоредби предвиждащи ситуации не с закъсняване, а с преждевременно излитане на полети. Тук също трябва да се предвидят обещетения. Авиолиниите имат задължението да информират пътниците за промяна в часа на полета, защото ако пътника пристигне на летището, каже, че полетът вече е извършен преждевременно, пътникът има право на обещетение. А също сметка няма достатъчно ясни разпоредби за допълнителни жалби. Затова внасям изменение, в което казвам, че einen Nachteil. Zum Beispiel, er kommt nicht zu einem Така че всеки пътник трябва да има право на обещетение, ако е засегната. Не може да има някакво уреждане на проблема чрез индивидуално подадени жалби. А ако някой пътник подаде допълнителна жалба, тя вече трябва да бъде разгледана като един отделен конкретен случай. Освен това, внесох едно друго предложение за допълнителни санкции и оценката им. Съществува право да бъде информиран пътника, обаче авиалиниите са длъжни да предоставят ясна и вярна информация, защо полетът е закъснял или отменен. Ние всички от практиката знаем, че тази информация много често не ни се предоставя. Затова смятам, че трябва да се въведат санкции за непредоставяне на информация или за предоставяне на невярна информация. Защото ако един пътник иска да получи обещетение за закъснението на полета, пътникът трябва да знае какви са реалните причини за закъснението. За това смятам, че информацията трябва да бъде абсолютно правилна, информацията, която се предоставя от авиолиниите. Освен това, механизмът за достатъчно улеснено подаване на жалби. Ние говорихме вече за този аспект, когато обсъждахме регламента за извънсъдебното решение на споровете. Това е изключително важно за потребителите и тук трябва също да се гарантира това, че има съответните звена на контакта и че трябва също така да се определи а дали закъснението е обосновано или не е обосновано и пътника трябва да разполага с тази информация. Също така трябва ясно да се посочи, че 90-дневен е срока за подаване на жалби, ако този срок не е спазен. И ако след това до 90 дни не се получи отговор, трябва да се предвидят допълнителни санкции. Um И последният важен аспект е това, че много често авиокомпаниите казват, ако един полет е прекалено скъп за нас, ако той не е рентабилен, ние просто ще го отменим. И те дори го слагат в договора, т.е. в текста на билета. За нас това не е приемливо. Не може ние да сме заплашвани от авиокомпаниите, че полет може да бъде отменен, когато купувам билет. Аз съм внесъл 92 изменения и ще внеса някои други допълнителни изменения. Бих искал да изслушам какво мислят колегите тук. Мисля си, че ще имаме още изменения, които да обсъдим. И в заключение искам да кажа, че докладчик от Комисията по транспорта сега ще вземе думата и бих искал също и докладчика от тази комисия, Комисията по транспорта, да обсъдим неща, така, че да можем да стигнем до едно добро решение. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви господин Бас, който е докладчик от Комисията по транспорта. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, че ми давате думата да се изкажа във вашата комисия, така че да мога да ви запозная с моята позиция. За мен има три най-важни аспекта. Първо, Има много съдебни решения и ние отчетохме съдебните решения в тази сфера. Защото не трябва да забравяме, че при закупуването на билета се сключва договор и двете страни са длъжни да изпълняват своите задължения, проистичащи от договора. Ние трябва да гарантираме по-добре да се защитават правата на потребителите ние трябва да средоточим върху правата на пътниците и не трябва да допуснем това законодателство да влуши ситуацията. Много се радвам, че има такава голяма степен на съгласие между различните политически групи. В доклада ние изразяваме нашето съгласие, че трябва да се изплаща обещетение при закъснение на 3 часа при вътрешни полети и 5 часа при международни полети. А комисията иска да влуши сега съществуващо положение. И това, което предлага докладчик, това, което предлага докладчика, а именно да има само две категории за вкъснения, за които се полага обещетение, нещо, с което съм съгласен. Трябва също така да намалим времето за изчакване на багаж. Фактът, че хората могат да чакат 5 часа, за да си получат багажа, е нещо абсолютно смехотворно. Това е нещо, което трябва да се реши. Аз сложих моя доклад срок за получаване на багаж максимум до 2 часа. И за мен е много важно да има прозрачност и достъп до информация. Ако нещо не е как трябва, ние трябва своевременно да знаем. Дори още в времето на резервирането на билета, хората трябва да знаят за възможните проблеми и по-късно трябва също така да бъде информиран пътникът, закупил билета за всички възможни промени. Важно е също така хората да знаят към кого точно трябва да се обърнат в случай на проблеми, кои са компетентните органи за разрешаване на проблемите или подаване на жалбите. Освен това, един важен аспект е това какво е форс-мажор. Трябва да се определи по-ясно. Защото форса-мажора често се използва от авиокомпаниите, за да не плащат обещетения. Също така има доста различни идеи за багажа. Например, някои авиокомпании имат много стрикни правила за това, че само една чанта може да се внася на борда на самолета, в салона на самолета и много хора искат да се отмени това правило. А също има един друг допълнителен въпрос. Какво се случва, ако авиокомпанията фалира или е обявена в неплатежоспособност? Мисля си, че особено в времената на сегашната економическа криза, това е доста реален риск, не е нещо, което само теоретично е възможно. За това е важно да се предвидят задължения, включително и финансови и юридически на авиокомпаниите, подобни на тези на туроператорите. Тук, разбира се, отново се стремим да постигнем баланса между правата на пътниците и задълженията на авиокомпаниите в случай, в който в случаи, в които авиокомпаниите не могат да изпълнят своите задължения. Нещо, за което говори господин Майер, но не и аз в моя доклад, а именно съразмерността на обещетението в сравнение с цената на билета. Има доста аргументи в полза на това обвързване или тази съразмерност. Обаче аз мятам, че при подготвянето на новото законодателство виждаме, че има политическа воля да се предвиди подходящо ниво на финансово обещетение, а този принцип на съразмерност може да доведе до излишни административни разходи за изчисляване на това, каква точно трябва да бъде компенсацията. Има конкретни случаи, например – Вие може да помислите за много случаи, в които хората ще поискат допълнително обещетение и това може доста да усложни нещата. Защото, например, са пропуснали концерта, на който са отивали с самолет. Äh, äh, Ние проведохме редица обсъждания и всички, разбира се, ръководени от това да защитим по-добре правата на пътниците. А сега ще слушаме докладчицата Сянка. Госпожа Вестфал от името на социалистите. Благодаря. Скъпи колеги, професор Майер вече организира една работна закуска, на която обменихме мнения. Запознах се и с доклада на господин Бар. Мисля, че комисията ни разполага се много добър текст, който защищава потребителите и измененията, които са предложени, ще подобрят текста, по мое мнение. Потребителите ще могат, благодарение на текста, да ползват по-големи права, да се радват на по-добра защита. Разбира се, трябва винаги да се запитваме доколко разпоредбите са осъществими. Някои от тях могат да породят трудности. Понякога авиокомпаниите са изправени самите те пред големи затруднения. Не трябва да забравяме, че е, има многобройни потенциални проблеми и рискове и ние трябва да ги отчетем в текста. Предложение едно към, от, от предлож... предложение едно от предложението на комисията може би е, би било разумно да бъде изменено. Не знам доколко това е възможно но е важно списъкът в него да бъде изчерпателен. Und ich denke, man muss da auch versuchen zu klären, inwieweit der Освен това, трябва да се помисли до каква степен може да се даде правото на всеки пътник да сезира съда срещу авиокомпании. Може би текста може да бъде е, подобрен. Още в понеделник е, казах, че в, е, е, с много аспекти сме съгласни и се надявам, че в крайна сметка ще се получи един много добър доклад. Благодаря за е, Алде, колегата Рошфор. Благодаря, господин председател. Ще започна с една шега. Служителите и депутатите са направили прекрасен текст, защото са брилянтни, но и защото много добре познават отблизо темата. Кой сред тук присъстващите не се сблъскал с тези трудности и то не веднъж? Така че е, имаме конкретни свидетелства и вероятно е Хубаво, че можем да говорим по нещо, което познаваме най сетни из основи. Очевидно е, че трябва да бъде изменено позитивното право и да се засили защитата на потребителите, смятам, че предложението на комисията и предложенията на нашия докладчик са в правилната посока, но и не, комисията е наблегнала на това своя доклад – необходимо е след това да подобрим и ефективното право, защото дори и в до сега съществуващата разпоредба, която трябва да се а, подобри, не винаги а, потребителя е обещетен за неприятностите, които понася. От на, от началото на нашата дискусия говорим за позитивното право, но да не забравяме ефективността, която също е важна. Виждаме, че ще има дискусия по компромисните е, върху компромисите, в обикновения смисъл на думата, за сроковете и дали сме определили то, добрия срок. И в това отношение не сме вече специалисти и може би трябва малко да се консултираме. Ще дам пример. Когато има сериозно закъснение в трафика и докладчика предлага да се съкрати срокът от 12 часа и да бъде съкратен на 3 часа, когато въздушният превозвач създава проблем. Не смятате ли, че този срок от 3 часа е кратък? Все пак в въздушния транспорт, аз не съм работил там, но и е, е, други са ми го казвали, съществува така наречената теория на доминото. К, когато им е, възникне някаква е, неприятност, е, това става каскадно, като цяла верига. Един самолет да закъснее, това се предава по цялата верига, така че е, да не е, предвидим разпоредби, които да натоварят и да затруднят е, авиакомпанията, защото може да възникне някаква дребна злополука с машините, с моторите и прочие. И затова трябва да изберем най-добрия срок. Може би 12 часа е прекалено дълго, 3 часа, за да се веднага да се иска обещетение и помощ за пренасочване, може би е твърде кратък срок. По същия начин бих засегнал и размера на сумите, фиксирана или пропорционална. Трябва още да обсъждаме това. Мисля, че фиксираната сума е по-просто решение, но пък пропорционалната отговаря повече на нормалното обещетение при потребителите. По отношение на мобилизирането на летището. В това отношение също трябва да помислим. Не веднъж се е случвало бордовия командир да ни задържи по 4-5 часа в самолета, но пък ако ни свалят от самолета, губим мястото си в реда за излитане. Така че разбирам, че е е, е добре да бъдем изведени от самолета, но трябва да не забравяме, че тогава ще останем последни за излитане и нали, ще загубим още повече време. Тоест, казвам всичко това, за, е, и това е посочено в текста на комисията, трябва да а, е, включим тук и отговорността на самите летища. Да правим разлика между големите летища и малките, които нямат същия капацитет за реакция. И още една заинтересована страна по договор, авиокомпанията и летището. Особено когато става въпрос за голямо летище. Одобрявам предложението на докладчика да се е, премахне неограниченото право на помощ при извънредни обстоятелства и е, ограничаването до две нощи та, и, увили, е, е, в хотел е, на 200 евро сума. 100 евро наистина е недостатъчно. Цената за хотел. Освен това, е, виждам, че се търси бал, баланс и това е много уместно и беше казано от ред колеги да е, имаме един неизчерпателен списък на изварените обстоятелства е по-добре. Одобрявам и казаното от господин Майер, че някои обстоятелства, които днес се считат за извънредни, вече не са такива. И една подробност. Е, е, питам се доколко уместна е идеята на Майер да се класират по значимост извънредните обстоятелства. Ако се направи един списък на обстоятелства, които не се считат вече за извънредни, не смятам, че трябва да се прави класификация, защото щом попадна списъка обсто... Е, на не, не извънредни, всички обстоятелства от този списък ще се считат за такива. Съществува също и въпроса с правото на информацията. Комисията предлага 30 минути след минаването да има периодична системна докладчиката каза 30 минути преди, нека бъдем прагматични. Може да се намери нещо междинно. По време на самото тръгване ще ме кажат, че съм центрист, но Наверно, че е такива са ми политическите нагласи. По отношение на формуляра на жалбите, които са в официалния каталог на Европейския съюз, да, това е много хубава идея. По отношение на идеите, свързани с багажа и ръчния багаж, да, трябва да направим пробив, защото трябва потребителите да бъдат улеснени и това сме го е, живели, когато е, е, купуваме duty free и когато това се добави към основния багаж, това понякога води до неприятни изненади, защото след чекинг са купили бутилка duty free и тя се добавя към теглото. И това трябва да не забравяме. И един много важен въпрос, Е, за, предлага се е, компанията да забрани е, връщането, когато има ноушъл. Това е много новаторско предложение. Знаете, че компаниите винаги са отказвали това, предавирайки, че предлагат пакет услуги. Но а, аз смятам, че трябва да бъдем прагматични. No не, при отиване не трябва да бъде претекст за превозвача да отказва връщане. А когато предлага примерно отиване или връщане с повече, една или повече връзки с други самолети, потребителят трябва да приеме това и е, не може да отказва вече приетите услуги, защото това ще наруши конкуренцията. Говорим за защита на потребителите. Тук говорим за пътниците, за сам... самолетните пътници. Нека да не прекаляваме, не трябва вътре в единния пазар да забравяме, че вътрешния пазар това е много важно за предприятията. И да не забравяме, че и фирмите, авиокомпаниите също страдат от е, смущенията, нарушенията във въздушното движение. Така че нека да направим така, че Европа да стане една територия на съвършенство, точност, обещетяване във въздушния транспорт, альтернативни решения. Има ето едно много добро предложение за е, альтернативен транспорт. Альтернативен на въздушния. Да превърнем Европа в територия на е, търсенето на съвършенство, ще бъде полза и на потребителите, и на фирмите, на предприятията, които при взаимните, взаимната обвързаност на европейския пазар имат нужда за отвръзка с сътрудниците и филиалите си в цяла Европа и ще искат то, транспорта да е качествен. Аз съм а, готов да подкрепя всички ваши удачни а, предложения и още веднъж благодаря. Сега давам думата на колегата Бялан. Е, предлагам ви малко да съкратите времето на изказване, защото остават още три точки в дневния ред. Благодаря, господин председателю. Позволете най наброят да благодаря на докладчика за отличното становище. Съгласен съм, че не само трябва да а, прецизираме предложението, но трябва и да упростим текста, за да не се правят толкова препратки към други регламенти и, реглама... и директиви. Необходимо е да се обединим около един консолидиран текст. Въпреки, че темата се дискутира толкова пъти, нищо в крайна сметка не се е променило в тази област. Все още пътниците не са добре информирани за техните права и превозвачите на практика злоупотребяват с тях. Не искам да кажа, че съм против авиокомпаниите. В никакъв случай. Те също трябва да се справят с много тежки проблеми и поне 10 години ставаме свидетели на това. Казвам всичко това, за да можем да намерим равновесието между двете страни в договора. Ако има права, които обаче не могат да бъдат спазвани или просто пътниците не са информирани, е, това вече би трябвало да подлежи на санкциониране. Що се отнася до отграничаването между 3 и 5 часа. Трябва да говоря с членовете на моята е, група. Мисля, че предложението на господин Майер е в правилната посока като цяло. Що се отнася до приложение едно и изключителните обстоятелства, мисля, че не трябва да променяме реда в списъка, но тук също е, не срещам сериозни е, затруднения да приема предложението. По второто предложение, специалните права на тираж, съгласен съм с казаното от господин Майер, споменаването на еврото е правилно. Девети член. Цената за настаняването и ограничаването до 100 евро, както е предложението на комисията. Питам се, кой е взел това решение, че трябва да бъде 100 евро тавана? дали е 100 или 150 евро. В крайна сметка зависи от е, крайната дестинация. Обръщам се към Европейската комисия. Кой взе решение това да е тавана 100 евро? И по четвърти член е, върнатите билети. Ако един пътник плаща за е, билет издаден за връщане, защо първо трябва да вземе полета на отиване, за да може да си използва а, връщането. Мисля, че не трябва да има такива последствия. Благодаря. Председателя, благодаря. Господин Йон. Благодаря. Ще бъде кратък, както вие ни помолихте що се отнася до моето мнение и според мен трябва да се спазят някои ключови принципи. Първо, факта, че трябва да бъде съвсем съвсем ясно и господин Майер наистина допринася за това. Знаем, че тук има много сериозна конкуренция и липсата на яснота води до конкретни процедури, при които е, гражданите не могат да изискват спазването на е, законните им права. Така че нещата се е, бавят и ние сме свидетели именно на подобни практики. Така че необходимо е да има яснота в законодателния акт. В противен случай превозвачите ще имат много извинения, с които да оправдаят неплащането на обещетения. Така че според мен това е много важно. Следователно, списъка трябва да бъде съвсем ясен относно изключителните обстоятелства. Тук би трябвало да оставим изключително малко място за изключения и внимателно да подходим по този въпрос. На следващо място, сериозно съображение е, е обещетението за мен. Ако платите за нещо или са накърнени правата ви, очевидно за това трябва да получите обещетение. Има ясни организации в Европа, което са превърнали тази дейност в своя стопанска дейност, а именно е, е, завеждане на жалби. Понякога е, пътниците трудно могат да отстояват своите права. Аз мога да кажа, че не могат да проявят търпимост при непредоставянето на услуга от страна на превозвача. Не, нали, оказвате се изведнъж случайно в Майами, нямате никаква представа какво, на какво имате право, какво ако обещетение ще ви се плати, ами просто остава хаос на летището. И е вярно, че след това обаче в моята практика, например, имаше един такъв случай, всичко е, беше е, направено както трябва от превозвача, но два дена заминаха е, и това трябваше да бъде част от е, вакансия, от почивка. Имам своите притеснения също така относно и броя нощувки, които ще се поемат от превозвача, настаняване в хотел – 100-150 евро е сумата, която се предвижда. Да, разбира се, зависи от самото място и конкретните обстоятелства. Някои места хотелите са по-скъпи, отколкото на други. Но на много летище не можете да намерите хотел за 100 лева на вечер. 150 е по-реалистична сума. Е, с удоволствие ще го работим с докладчика. Мисля, че началото на съвместната ни работа е успешно. Благодаря. Грация. Колега Стилер. Благодаря, госпожа Штайлер. You, Mr. Е, благодаря, господин председател, благодаря господин Майер и господин Биола. Наистина, господин Бах, благодаря и на вас. Това сътрудничество е изключително важно. Е, мисля, че също така и господин Рошфор каза много интересни неща. Ние можем да посочим много примери за добри и лоши практики, на които сме станали свидетели, с които да попълним още доказателствата по този акт, който предлагаме. Намерението в крайна сметка е добро на акта, неговия замисъл е добър, въпросът е как ще се изпълни. Ако, например, 10 часа е задържан един човек е на летище без никакво обещетение. Това наистина е тревожно. Ако а, това е част от пакетна услуга, а, това също е сериозен проблем. Може да настъпи и промяна в маршрута. И тогава се задава въпроса, кой отговаря? Дали туроператора, от който е купил пакетната услуга или превозвача? Е, това са права, които следва да имаме предвид е, и нашите гласоподаватели споделят е, подобни случаи с нас. Ние трябва да направим нужното, за да се промени съществуващата практика. Казаното преди малко относно отговорността е свързана именно с едни подобни обстоятелства. Аз също имах много добър опит тогава, когато спътувам до Страсбург, но това вече е един друг въпрос. Бяхме задържани на летището. Полета закъсня, но пък имахме ваучери за храна и това беше всъщност един добър пример. В някои превозвачи има добра система и картината хич не е мрачна, за разлика от други а, превозвачи, които се опитват да избягнат разрешаването на въпроса, свързан с обещетенията. Необходимо е да споделяме добрите практики и това е важно за нашите а, гласоподаватели. Например, в моя регион има граждани, които все още чакат да получат своето обещетение. Надявам се, че ще можем да постигнем успех по това досие, да можем да покажем покажем на нашите гласоподаватели, че ние наистина се опитваме да подобрим нормативната уредба и да се спазват техните интереси. Благодаря. Евелин Гепард. Госпожа Гепард. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Когато се запознах с предложението на комисията, е, го оцених е, много, защото то върви в посока на защита на е, потребителите. После видях обаче, че в много отношения то е разочароващо и смятам, че нашия докладчик прави много добри допълнени предложения. Комисията е предвидила една сложна система с понякога трудно изпълними условия, като например размерът на самолета. Това няма нищо общо. Един самолет с 100 или 180 места, то няма никакво значение причините, за които, за които може да искаме да бъдем обещетени. Освен това, съразмерността на обещетението кой, което е, предлага докладчика. Съгласна съм, че системата е малко сложна. да кажем, че има пътници, които са пострадали от едно и също закъснение. Няма ли да има дискриминация, ако те бъдат различно обещетени? Всичко ще зависи от а, мястото, където е закупен билета. Може да има и друг а, вид обещетения. Смятам, че цената на билета, мястото на издаване няма нищо общо с размера на обещетението. Така че, господин Майер, смятам да оставите този прекалено бюрократичен подход, който е, може да създаде известно объркване сред пътниците, които вече няма да знаят е, на какво обещетение имат право, защото всичко ще зависи от цената, която са платили за билета. Благодаря. Сега Комисията иска ли да коментира? Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за становището, което съдържа много ясни уточнения по много проблеми. Благодарим за това. Освен това, със сигурност можем да проследим някои от предложенията относно задържане на пистата. Може би предложението на комисията в този смисъл не беше достатъчно удачно, така че ще поразсъждаваме по предложението, което се прави. Бих желал обаче да се спра на четири сериозни съображения на комисията по отношение на доклада ще разгледам само онези съображения, които са свързани конкретно с становището, а не с тези, които са свързани с доклада на господин Бах. Първо, 29-то изменение. В това изменение докладчика предлага да се премахне забавянето от 2 часа с цел предослагване на услуги при закъснение на полета. Това означава, че а, пътниците ще имат право на обещетение на услуги, които да им се предоставят една минута с закъснение на полета, което е твърде много. 42 изменение. Тук докладчика желая да се ограничи обещетението, е, така че да отговаря на размера на билета. Тук идеята на комисията е не да се променя обещетението, а да се увеличи прага от 2 на 5 часа закъснение. Така че тук всъщност предложението се отклонява от е, онова, което предлага комисията. Би трябвало когато е, става въпрос за отказ за качване на борда, да се има предвид е, обещетение, което да е размерно на цената на билета. Тогава авиокомпанията в такъв случай ще предпочита така наречените по-ефтини економични билети, пътниците, които притежават такива билети, да им се отказва да ги качат на борда на самолета. И това е едно различно положение. Третия коментар е свързан с 53-то изменение, където Докладчика заличава изключението, свързано с настаняване за регионалните полети. Тук е, ние мислим, че това изключение, което се прави в предложението на комисията е много важно, защото Ако няма това изключение в регламента, това би означавало, че ще има несъразмерно тегло за малките регионални оператори. Напомням ви, че това са полети от по-малко 250 км и с самолети, които са съзместимост по-малко от 80 места. На четвърто място, съображението на комисията е свързано с 66-то изменение. В това изменение докладчикът предлага когато става въпрос за извънсъдебно решаване на спорове. В никакъв случай да не надвишава 90 дни от получаването на жалбата. Това противоречи на 80 член Е от директивата съответно, приета преди няколко седмици за извънсъдебно решаване на спорове 12-13 наклонена черта 11, където ясно се оказва, че извънсъдебното решаване на спорове може да а, има удължен период при сложни случаи. Така че тук имаме противоречие с директивата. Тези ограничения от 90 календарни дни е в противовес на вече приятата директива 1231 наклонена черта 11, по-конкретно трети член от директивата, в която се казва, че никой друг акт не може да има примат по този въпрос, различен от съответната директива. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Искам само да ви напомня, че крайният срок за измененията е 9 октомври по 12 часа. Сега докладчикът отново има думата, за да предостави някои отговори. По-нататък ще има достатъчно време, за да се разработи този въпрос. Благодаря, благодаря на колегите ми а, за направените предложения. Благодаря и за оценката, която вие току-що направихте. Изключително важното за мен е да се уточнят аспектите, свързани с сроковете с размера на багажа и така нататък за да можем да изчистим всички е, съображения относно правата на пътниците превозвачите изчисляват своите полети по такъв начин, че когато се купи билет отиване и връщане и се плати за него, те няма да загубят никакви средства, никакви пари при извънредни об, обстоятелства. Така че, когато се пътува в едната отсечка, на практика превозвача нищо не губи когато съм платил, защо да не мога да използвам само втората отсечка? Аз съм платил така или че целият билет. Ако има свободно място, в крайна сметка, и аз не използвам едната отсечка, превозвача винаги може да го предостави на друг пътник. Това обаче не означава, че трябва да се изгубя мястото в втората отсечка, т.е. когато пътувам на връщане само. Нужна е информацията, тя трябва да бъде предоставена по отношение на жалбите, обещетенията, които се предоставят и информацията трябва да се предостави на всичките 24 езика. Не би трябвало да има проблем да се качва тази информация в интернет среда в наше време. Друго. По отношение цената на билетите и ограниченията там – това, което се посочва на билета ми, цената за е, багажа и така нататък, всичко това е необходимо, така че да зная какво плащам. Това не е ненужна бюрокрация. Ако плащам 50 евро, добре. Ако плащам 250 евро, пак би трябвало да зная за какво плащам. Необходимо е да продължим разискванията си и по този въпрос. Сега за слотовете. 5 часа чакане в опашка на, пиш, на писта и така нататък. Когато е, е, времето е студено, когато е, трябва е, да се извърши процедура по обезледяване на е, самолета, тогава вече е, става дума за може би половин час закъснение, може би след това ще се удължи този период с още половин час, но това е нещо различно от е, ситуация, при която седите и чакате на опашка самолетите пред вас да излетят продължение на час или часове. Не зная, както каза и госпожа Штайлер. Да, добре би било, ако се знае, че има закъснение час или два и ви предоставят е, на летището или в самолета поне чаша вода. Вода или каквото е, е друго би трябвало да има грижа. И така, остават още някои аспекти, които трябва да бъдат уточнени, така че да можем да предложим разумен компромис. Благодаря ви. Грация. Председателя, благодаря. Саре, рапидамен. Благодаря на всички колеги. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно план за действие за електронно здравоопазване. Права на пътниците. Докладчика е госпожа Мария Игоин Перес, но не я виждам. Дали някой я замества? Allora, la collega viene... Добре. Колегата ще бъде заместен от господин Кастас Рамон. Добре, заповядайте. Е, Благодаря ви, господин председател. Замествам колегата Иригон, която не можа да дойде на заседанието да по лични причини. И тя ме помоли да предам на нашата комисия нейното становище по докладчика своето мнение за доклада електронно здравеопазване до 2020 година. Тя първо иска да благодари на всички колеги, които са внесли изменения и най-вече докладчиците в сянка за прекрасното сътрудничество и усърната работа. Тя също така посочва, че 28 изменения са получени, които подчертават такива важни аспекти, като засилването на ролята на медицинските работници и да се започне изпълняването на плана за действие за електронното здраве. Тя посочва, че е много важно да се извършва обмен на мнения между държавите членки, особено в случай на редките заболявания, да се подобри обучението, образованието, използването на електронните инструменти от страна на медицинските работници и пациентите. Освен това, госпожа Ели Коен е подготвила 6 компромисни изменения, които е разпространила сред политическите копии, които на практика обхващат всичките внесени от колегите изменения. Тя се надява, че ще може доклада да се радва на широка подкрепа, когато ще гласуваме следващия понеделник. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Пети Кайнен която е докладчик Сенко от НП. Благодаря ви. Първо, благодаря на колегите за доброто сътрудничество. Смятам, че правим големи крачки към осигуряването на повече възможности в сферата на електронното здравеопазване – това е нещо, което е важно за подобряването на качеството на живота и здравеопазването на нашите граждани, но също така е важно и в контекста на индустриализацията и бизнес политиката в Европа. Ние в НП с голямо нетърпение очакваме очакваната скоро зелена книга за мобилното здравеопазване и ние виждаме, че Европейския съюз има ясна роля в сферата на достъпа до данни, защитата на данни, докладването в сферата на здравеопазването и особено когато става дума за оперативна съвместимост и създаване на европейски платформи за услуги в здравеопазването. Като цяло ЕНП е доволна от внесените предложения. Има два аспекта, които за нас са важни и се надяваме, че ще бъдат отразени от докладчика. Първо, компромис номер 3. Компромисното изменение говори за необходимостта хората да бъдат обучавани така че да могат да работят с електронни системи, т.е. ставят дума и за разработване или до разработване системи и обучение на хората. Нашето първоначално изменение 10 разглежда този въпрос от гледна точка на достъпността. Т.е. системите трябва да бъдат достъпни за всички. Т.е. когато се планират системите, те трябва да бъдат проектирани така, че може да ги използват независимо от това, че може да нямате достатъчно високо образование, че може да сте човек с увреждания или възрастен човек, но вие трябва да може да четете информацията, която се съдържа в електронна вита, вие трябва да може да я разбирате. Ние говорихме за този аспект, когато обсъждахме вебсайтовете на органите за обществено управление, така че ние се надяваме, че нашето изменение 10 ще може да се отчете. Един друг аспект е свързан с компромисно изменение 6. ЕНП не смята, че докладването всяка година ще доведе до някакви ползи. Затова ние по-скоро смятаме, че трябва да се средоточим върху разработването на програмите, а докладването да се извършва веднъж на две години. И това не е отчетено в компромис номер, номер 6 и бих искала да привлека вашето внимание към това. Другите въпроси са доста добре отразени, но искам да уточня някои неща. Личните здравни картони трябва да бъдат в електронна форма. Пациентите в цяла Европа трябва да имат достъп до тези документи, тази информация, но разбира се, трябва да има много висока степен на защита, за да може само пациентът да има достъп до тези документи, но достъп трябва да бъде един и същ, независимо от това дали човек се намира в Финландия или в Гърция. Когато се разработват системите, те трябва да бъдат разработвани с участието на потребителите, пациентите. Комисията трябва да улеснява и да разпространява добрите практики, да гарантира оперативната съвместимост и разумното използване на ресурсите при разработването на системите и вече споменахме защита на данни, нещо, което е важно за всички електронни услуги. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожо Парванова, заповядайте от името на Алти. Благодаря ви. Бих искала да благодаря на докладчика и на всички колеги за прекрасното сътрудничество. Ние се постарахме да формулираме последователни и добре обосновани компромисни изменения. С нетърпение очаквам продължаването на нашата работа. Имаме за щастие само 28 изменения и 6 компромисни изменения от името на групата АЛДЕ. Подкрепяме всички компромисни изменения, особено ясното послание до всички граждани на Европейския съюз, най-вече добре разработена система за обучение и образование, като времено се работи по преодоляването на различията и неравенството а също така разумното използване на ресурси във времена на економическа криза, също така работата с, с данните, а също така безопасни, надежни системи за съхраняване на данните на пациентите. Също така за нас е важно това, че електронното здравеопазване следва да се използва, за да бъдат намалени неравенствата и да се подобри трансграничното сътрудничество. Що се отнася до изменение 7 от госпожа Перес, съгласна съм с нея, но мисля си, че този въпрос може да бъде разгледан по-подробно в рамките на нашата парламентарна комисия. Смятам, че ако имаме силна позиция в нашата комисия ИМКО, ще можем да изпратим по-убедителни аргументи под формата на нашите изменения, които да постъпят във водещата комисия. Благодаря ви. Няма други жел... Извинете, няма други докладчици в сянка, които искат да се желаят. Ще дам думата на господин Рабелос от комисията. Може би вие бихте могли да се изкажете. От е, Бенуа Белос от е, Генерална дирекция здравеопазване. Чух коментарите, отбелязах си някои аспекти, по които искам да взема отношение. Предложен... В е, зелената книга, която ще бъде прията до края на годината, се предвижда консултация с заинтересованите страни, за да видим какво е мнението по намеренията и законодателните намерения на комисията, така че нещата са в ход. По отношение на докладването, в Генералната дирекция в момента се е, вършим, е, се полагат големи усилия е, за а, метриката на електронното здравеопазване, уточняват се определените дефинициите и въздействието на всички мерки, които предвиждаме. Правим също много по отношение на информацията за избягване на дискриминацията, както и за обмена на практика, което също се прави в рамките на електронното здравеопазване. Така че да може да се засили умената на добра практика възоснова на реални факти и реални проекти. Благодаря. Сега ще помоля колегата Гарсия Рамон да а, обобщи за една минута. Е, манифесто е, ми е Много се радва, че виждам отново, че имаме висока степен на съгласие между политически групи относно този план за действие. Що се отнася до компромисните изменения 3 и 6, то тази сутрин, когато започна нашето заседание, ни изпратихме новата редакция на тези компромисни изменения – които отразяват и предложенията на ЕНП. И мисля си, че ще бъде много лесно да стигнем до формулировките на тези компромисни изменения. Също така, благодарности към Европейската комисия. Много е добре, че Зелената книга ще бъде финализирана до края на тази година. Нищо повече. Много благодарности към всички. Грация. Благодаря. Искам да ви напомня, че гласуването ще се състои в понеделник. И така, нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Достъп на стоки услуги от третия държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза. Господин Франк Енгел е докладчикът по становище и той е тук. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря на английски. On the, uh, market access... По... Що се отнася до регламента по достъпа до пазар, там има редица принципи, които се развиват по-настоящем, но по малко сложен начин. Ще ви кажа какво разполагаме на този етап и как предлагам да работим. Ние получихме, получихме доста предложения за изменения, които доста надхвърлят правомощията на нашата комисия. И моят първоначален доклад беше съсредоточен върху това, което аз смятам, че влиза в нашите задължени правомощи и смятам, че това е основата за да се придвижваме напред. За това за мен е много сложно да обмислям, а да не говорим да водя преговори по идеи на колеги, които са внесли текстове, които надхвърлят правомощията и мандата на нашата комисия. Освен това, няколко колеги, един от тях седи вляво от мен, са излезли с инициативи, които предлагат да се върне предложението изцяло. Това, разбира се, е нещо, на което колегите имат право, но лично аз не споделям тяхното мнение. Аз мисля, че не трябва да се връща предложението, а трябва да се продължава работата по него. Аз няма да променя доброто съотношение към който е да било колега, който ще гласува по такъв начин, но просто искам да съобщя е, че това не е моето отношение, не е моята позиция и лично аз не препоръчвам на колегите да следват подобна линия. Сега по същество. Има няколко неща, както всички знаем. Няма сериозни разминавания на позициите между хората от Франция и от Германия. Лично аз съм по-склонен да подкрепя онези, които са от Франция, особено що се отнася до съществената реципрочност, нещо, което смятам за особено полезно за текста, по който работим Рафелей. Извинете ме. Но цялата ви дълга глава за, общественото, за обществените поръчки няма да бъде включена, защото просто това не влиза в задачите на моя доклад. Ние искаме да осигурим последователност между това предложение с предложението за обществени поръчки. Що се отнася до концесии, там очевидно ще има отделен пакет който ще бъде внесен от докладчика от Инта. Така че трябва да осигурим последователност между тези текстове и това се постига, което е добре. Така че това е което иска да кажа на този етап. С нетърпение очаквам да чуя колегите. Благодаря ви. Бене, грация. Благодаря ви. Докладчиците в сянка. Барбара Вайлер от Социалистите и Демократите. Да, благодаря. Господин Енгел, уважаеми колеги, ако сте прочели измененията, със сигурност сте забелязали, че и много неща, които и ние социалистите трудно бихме могли да преглътнем. Известно е, че в нашата група има колеги от Франция, Австрия, Северна Европа и те много категорично подкрепят предлаганите разпоредби. Има друга група и аз от, отнасям към нея, които са по-скептично настроени. Мисля си, че е много трудно да имаме законодателство от подобен род, без да се ограничава растежа на Зара. Видяхме какво се случи с продажбите на фотоволтаични елементи в Китай. Проблемът беше доста тежък и мисля, че ние трябва да оставим нещата на пленарната зала, на пленарната сесия, там да се вземат решения. За мен са изключително важни разпоредбите за пазара на труда. И това е част от един по-голям пакет, по който се съгласихме и въпросът е просто да приведем в съответствие текстовете, в съответствие с това, което вече приехме. Така че ние се средоточаваме върху трудовото право, условията на работа. Дали ни трябва тази директива или не, тук лично аз имам много въпросителни. Благодаря, Барбара. Госпожа Руле, заповядайте. От зелените. Вие първия път не ме забелязахте, че исках думата, но не е толкова важно. Искам да ви запозная с позицията на моята група. Ние решихме че ще отхвърлим този текст. Ние не сме разделение. Всички споделяме едно и също мнение. Ние смятаме, че предложението на комисията не е достатъчно и комисията не ни предложи достатъчно аргументи в ползата на приемането на тази директива. И тук изцяло става дума за международната търговия, а не за обществените поръчки. И мисля, че добавянето на още тежести, свързани с международните търгове за обществени поръчки, само прави нещата още по-сложни, затова смятаме, че това предложение трябва да бъде оттеглено. Председателят, благодаря ви. Госпожа Макларкин от Европейските консерватори. Благодаря ви, уважаеми колеги, господин Енгел, както вие всички знаете. Аз съм категорично против това предложение като цяло. И виждам, че други колеги може би не са склонни изцяло да го отхвърлят, но има изменения, които призовават към пълно отхвърляне. Да, разбира се, ние ще гласуваме по това предложение, но аз подкрепям госпожа Руле, че трябва да отхвърлим това предложение на комисията, въпреки че моите причини могат да бъдат малко по-различни най-вече става дума за член 6, който предвижда регулиране на обществените поръчки. Аз мисля си, че това, което се предвижда в това предложение, сериозно накърнява единия пазар. Мисля се, че във времена на економическа нестабилност би било много опасно да следваме тази линия. Затова ние смятаме, че изцяло този член трябва да бъде заличен. Ние също така предлагаме промени, свързани с член 7, който говори за необичайно ниски оферти при търгове за обществени поръчки. Ние смятаме, че процесът изключително много ще се удължи, но като цяло е, не одобрявам, честно казано, е, това предложение. И освен това, мисля, че и в водещата комисия също нараства движението за това да се отхвърли това предложение. И смятаме, че Европейската комисия, както и ние, трябва да помислим как да подобрим достъпа до пазарите за обществени поръчки чрез подобрени формати за споразуменията. Така че мисля си, че това предложение идва несвоевременно и основанията за него са абсолютно погрешни. Благодаря ви. Благодаря ви. Заповядайте. Да, благодаря ви, господин председател. Аз бих искал малко повече да се задълбоча. Мисля, че тук имаме много различни позиции и наистина много сме разделени по този въпрос. Някои хора смятат, че има две Европи, а не една. обществените поръчки, търговските марки, реципрочността при обществените поръчки. И е много трудно да обединим всички тези идеи. Ние имаме мнения, които са практически диаметрално противоположни. Говорим за загуби от 12 милиарда евро годишно. Ние бяхме водещи в сферата на строителството и железопътните съобщения, но сега вече губим позициите и губим работни места. От 2003 година Китай въведе клаузи, които гласят купувай местно. Т.е. не може една фирма да оперира в Китай без да спазва определени изисквания, включително и да закупува китайски стоки и услуги. Почти същото се случва и в САЩ. Тоест не говорим за малки страни. Например, в САЩ се прие закон за реинвестициите, който засилва протекционизма. Това, което имам предвид, е, че САЩ въвеждат определени задължения. Също виждаме, че се случва и в Бразилия, и в Индия. А това, което ние правим във времена на криза, ни казваме, а да, да, няма никакви пречки пред вас. Вие може да защитавате вашите фирми. Ние сме отворен пазар. Елате тук и правете каквото си поискате. Ние сме доволни да направим всичко за вас. И на къде мислите, че всичко това ни води? Как смятате, че Европа може да продължи по този път? Говорим за национални интереси. Не става дума за европейски интерес, става дума за национални интереси. Има държави, които смятат, че нещата си вървят съвсем добре и така трябва да се продължава, но аз смятам, че така не може да продължава дълго. Сега по същество, член 6. бяха внесени редица изменения, предлагащи да се заличи член 6. Франк, това е регламент. Тоест, един доста по-силен инструмент, отколкото директивата, и той има възпираща сила. Ако възложителят докаже, че стоеността на стоките услугите е над 50% от общата стойност на предмета на търга. Дали ви смятате, че това е протекционистка мярка? Аз мисля си, че това е минимум, който трябва да приемем, за да сме сигурни, че имаме устойчиво развитие. Непрекъснато говорим за устойчивото развитие и трябва да гарантираме това, че фирмите, които ще оперират нашия пазар, спазват този принцип на устойчивото развитие. Трябва да мислим за разходите за труд, разходите за опазване на околната среда. Дали само европейските фирми трябва да правят тези разходи? Защо други фирми трябва да идват тук, като правят нещата по-различно? Не мисля, че това противоречи на споразуменията за свободна търговия или реципрочността при достъп до пазари. Европейската комисия иска да има такова законодателство, за да може другите страни да отворят своите пазари за нас. Но те не отварят пазарите си за нас. Дори обратното ги затварят, дори и страните от Велик го правят, а ние отваряме нашите пазари още повече и тогава наистина нека да заличим член 6 и член 7 и всичко да заличим. Всичко се слага като жертва на алтара на свободния пазар. Но това не е свободен пазар. Това е, е нещо, което ще създаде огромни проблеми за Европа. Е, член 7 говори за необичайно ниски оферти. Тук по член 7 споделяме правомощия с други парламентарни комисии, економическия оператор трябва да обясни цените, ако те са поне 20% по-низки от средното, средната статистическа стойност, като се започне от второто предложение или втората оферта. Това е само бюрокрация. Това само ще означава, че ще се протака ще се удължава необосновано процеса. Това означава само, че фирмите ще трябва да се сблъскат с още повече бюрокрация. Но става дума за повече прозрачност. Трябва да бъде по-чист пазара на обществените поръчки и трябва да се прилага принципа за реципрочност в глобален мащаб – аз не смятам, че най-добре ще се защитим, ако ще бъдем прекомерно отворени. Знам, че това е едно опростено мнение, мнение по въпрос, но нека да внимаваме, защото аз мисля, че Европейския съюз трябва да има на разположение необходимите инструменти, за да се гарантира спазването на принципите на равнопоставеност и реципрочност. Благодаря ви. И преди да дам думата на представителите на Европейската комисия. Моля, кажете ми кой ще вземе думата. Бих искал да кажа, че ние много добре се справяме с графика и затова имам време да кажа нещо на Франк. Аз лично имам много силна позиция по този въпрос и няма да говоря за конкретни изменения. Може би това е свързано с происхода ми, ако мога така да се изразя. Трябва да работим по едно решение, което да гарантира единство на пазара, защото ние всички вярваме в пазара. Проблемът е, че обаче, като кажем не на определени прагове, ако мислим за правата на работниците, а не само за услугите, които се предлагат от фирмата, Принципът за, про, за реципрочност, особено между Европа и бързо развиващите се пазари, ще доведе до едно доста карикатурно представен на пазар, защото няма да имаме равнопоставеност. Така че неволно може да се окажем, че помагаме на тези, които казват, че вярват в пазара, но действат с не особено чисти методи. Защото, както казах, просто в крайна сметка ще получим на истински пазар една карикатура. Наистина трябва да обмислим много сериозно всички тези въпроси. Лично аз много съм убеден, е, че трябва да има реципрочност. Една страна е, взима някакви решения, другата страна трябва малко да се откаже от нещо, но трябва да имаме единни условия. Става дума за отношенията между Европа и останалия свят, но също така смятам, че става дума и за отношенията в самия Европейски съюз. През последните няколко месеца ние разгледахме това, но мисля си, че трябва да проведем едно обсъждане и не да ограничаваме това обсъждане само с рамките на нашата парламентарна комисия. Госпожа Валя поиска думата и госпожа Руля, заповядайте. Благодаря. Съвсем кратък коментар. След пламенното, пламенната пледуария за директивата, ни се каза, че трябва да отчитаме економическата действителност. Ако имате право и наистина положението е такова, каквото го описвате, положението в Европа имам предвид, Германия не би имала никакъв шанс да продава машини и коли в третия свят, в бързо развиващите се държави, държавите от БРИК, Бразилия, Русия, Индия, Китай – въобще нямаше да има всички тези възможности да се налага на техния пазар. Факт е обаче, че в развитите страни, в Германия и в останалите индустриализирани държави, нещата се вършат по начин, който не отговаря на това, което вие описвате. Ако нещата бяха такива, каквито вие а, а, описвате, Германия ще има отрицателен растеж. Смятам, че трябва цифрите, поднесени от комисията, да бъдат прияти с известна резерва, защото има раз... големи различия в цифрите. И е, в износа на европейски продукти и тези от трети страни. Е, от друга страна се питам доколко трябва да обмисляме нови нормативни текстове. Вече имаме законодателство в областта на обществените поръчки и не виждам никакъв смисъл от нови норми. Нека да се движим в рамките, установени от общата директива за обществени поръчки. Смятам, че всички допълнителни норми са излишни. Пред европейските предприятия трябва да спазват правилата на трудовото законодателство. Смятам, че в трети страни, смятам, че третите страни трябва да спазват тукашното. Аз вече, господин Вебер, съм обсъждал с господин Балтасари всички аспекти на тази тема. И вие като евродепутат от Италия познавате е, добре въпрос. Економическото развитие в Европа в момента <laughs> върви по леко положителна криза. Това беше целта ни. Разбира се, положението в отделните държави членки е различно и ние всички сблъскваме с различни реалности. Аз съм германец и не мисля, че е, положението е насякъде такова, каквото е в моята страна и в моя регион. Предполагам, че същото въжи и за вас, като италианец. Има региони в Европа, които по причини, които си заслужава да бъдат проучени, се справят доста по-добре в кризата и други, които имат по-сериозни проблеми. В Китай, например, пазара на конвекция, на конфекция е отворен за Италия. Италия изнася много, защото има добра репутация. Но в Германия също има хора, които излагат същите аргументи като господин Балтасар, само че по други причини. И мисля, че всъщност реалността е някъде по средата. Трябва да направим всичко възможно нашите съграждани да се възползват от глобализацията, а не само да се оплакват. Господин Балтасари и докладчика за... подали някои интересни идеи и мисля, че можем да излечем полза от тях. Господин Балтасари, аз няма да се е, възползвам е, е, от вашето разбиране към италианските интереси. Не това защищавам тук. Просто искам да обясня на колегата Вайлер, че тук не говорим за износ, говорим за един специфичен е, сектор, е, а именно обществените поръчки. И бих искал да поясня. Вие говорите за немци и италианци. Аз говоря като европеец. Моята страна и изнася за милиарди евро не само конфекти и вино. Изнасяме индустриални машини, компютри, автомобили, не само обувки и, и конфекция. Ту, но тук говорим за поръчки, за обществени поръчки, за строителство. И трябва да допълним дискурса. А ако ние, които изнасяме толкова, не може да наложим прагове и правила в нашия пазар, държавите, в които изнасяме, се ядосват и не ни позволяват да изнасяме. Това, тук е, има едно геополитическо съображение, което няма такава връзка с обществените поръчки. Но правилата в Чина за нашите строителни и железопътни предприятия не са същите. И ако едно неско предприятие отиде да строи магистрала в Китай, те имат други изискания. Ние не искаме това, което те изискват от нас. Напротив, ние почти нищо не искаме от, от тях. А принципа е реципрочност. И тук е, това е въпрос на достоинство и на, на сила. Не става въпрос за милиарди е евро. В противен случай. La Commissione. В противен случай рискуваме да направим нещо, което се предсказва от Ленин. Благодаря. Аз съм от Генерална дирекция търговия. Направи се много ясен анализ на ситуацията по настоящем. Между другото, той е много сходен с анализа на комисията, преди да направим това предложение. Вече няколко години се сблъскваме с обстановка, при която срещаме сериозни затруднения, особено когато водим активни преговори с нашите партньори по въпроси свързани с обществените поръчки. Защо това е така е въпроса, който се задава. Причината е един аргумент, който ние често чуваме, разбира се, от партньорите. Е, вие говорите за вашите проблеми, но пък нашите стопански е, субекти не тропат на вратите ни и не искат непременно достъп до европейския пазар. Тогава защо да водим преговори с вас? Нас ни удовлетворява сегашното положение. Тоест, те имат твърде малко стимули да водят преговорите. Ето, в тази среда ние се опитваме да работим и също така и да променим динамиката на събитията, защото другията е възможност е да се затворят пазари парите. Трясно трябва да се очертае линията на политиката. Говорим за проблеми, които на практика не съществуват защото на някои пазари европейския бизнес има голям успех – ние тук се насочваме вниманието си само към онези държави, където има дискриминационни политики спрямо е, европейската стопанска дейност. Не искаме да създаваме проблеми там, където няма. Ние нямаме, където нямаме проблеми, очевидно този инструмент не е съотносим, няма да е приложим не бихме желали да се затварят пазарите в крайна сметка. Така че под 5 милиона евро търгове ние заявяваме, че пазарите при всички положения остават отворени, така че анализа на сегашното положение наистина е близък до този анализ, който чухме сега. Става въпрос за действителната възможност за достъп до пазара в Европа. Отговорихме в е, оценката на въздействието, поръчано ни от Европейския парламент на този въпрос. Когато погледнем външни компании, които искат достъп до европейския пазар, също така и тези, които имат своите е, дъщерни предприятия в Европейския, е, Европейския съюз, 40% от е, обществените поръчки всъщност е, е, дял на такива компании. Но тогава, когато искаме чужди компании, и ставаме свидетели всъщност на тях как се затварят пазарите. Има сериозни проблеми, например, с Китай. Водим преговори с Търговската камера в Китай но пък има други страни, при които нямаме проблеми в областта на стокообмена. Предприемат се стъпки тогава от, тази, от тези страни за затваряне на пазарите. Когато виждаме, че това се случва, какво да направим и ние? Да започнем да затваряме нашия пазар или да се опитаме с един подобен партньор да водим преговори, така че да може да остане при конкретни условия отворен пазара? Ако е, желаете наистина да провеждате дискриминационна политика спрямо нашите компании, ние можем да заявим, ние разполагаме с инструменти, е, но разбира се, ние няма да е, използваме тези инструменти срещу партньори, които не провеждат дискриминационна политика спрямо нас. Ние не отправяме този инструмент към всички наши партньори. Той е насочен само към държави, които имат ясно изразена дискриминационна политика спрямо промишлеността на Европа. Разбира се, всичко е в ръцете на докладчика, който работи по становището. Много ще се радваме да работим с него и с други по това предложение, но основният анализ на ситуацията днес е, че има проблеми. Ние предлагаме едно решение. Готови сме да го развиваме изискваме, но най-големия ни е, проблем е, че е, в някои области като че ли не се осъзнава, че съществува такъв проблем и той се влушава. Но сме готови е, съвместно с докладчика и други да продължим да работим по тази тема. До тук ще спра за сега със своите изказвания. Няма да засягам конкретните е, въпроси, които бяха повдигнати тук. Благодаря. Благодаря. Франк. Е, волево дире колеги италиани. Искам да кажа на италианските колеги, и ще го направя на италиански, че за мен всичко казано до тук е вярно но не влиза, но не е обект на тази дискусия, поне за мен. Проблемите, които могат да срещнат европейските предприятия при продажбите си навън, могат да са свързани с цената или с други фактори, или това, че не сме конкурентно способни. Това е нещо, което наврежда, ни наврежда. Между другото, китайците, американците, бразилците, руснаците, всички останали, когато решат да да въведат на английски и италиански, ще го кажа, политиката на buy local или buy national, т.е. купувайте национално. Те сте, стават национал, нации, а ние не сме нация. И това е проблема. Дори и теоретично е, е, търговската политика да е, е правомощие на Европейския съюз, на практика държавите, всяка за тях, се защитава собствените си интереси и в този контекст ставаме един италианец, британец или е, немец ще направи нещо, което ще бъде което ще, се види, на което ще се гледа добре в Китай, докато като се прави като репресия, това не се гледа добре. Но а, тук има проблеми, които не можем да решим с този текст и той не цели това. Това не е в, в обхвата. Всъщност предложението е, е, си, е според мен, е, си остава валидно. Of having, of having по отношение на инструмента, аз също вярвам в това и самото начало го казах – няма да разрешим проблемите свързани с ограничаването до пазара, ако поставяме такива ограничения към други партньори. Това е стъпка, която ще се предприеме с помощта на споразуменията за държавни поръчки, например, и така ще може да се поеме наистина една ясна, стабилна позиция от страна на Европейския съюз. Вероятно не в рамките на този регламент ще се разрешат е, проблемите, които засегнахте. Е, проекто регламента, когато започнаха дискусиите по него, в един момент беше е, организирана закуска и председателя на нашата комисия, господин Харбър, каза, че може би има 30 случаи годишно, които биха могли да бъдат а, покрити от един подобен акт, обхванати от подобен акт годишно. Но както и да е, сега разполагаме с този проект а, на масата на дискусиите. Изключително важно е да го анализираме и да по различен начин да водим преговорите за бъдещите държавни поръчки, съответните споразумения за тях, това е изключително важно и в крайна сметка да направим максималното по силите ни. Но нашата комисия има право на становище. Аз е, очевидно знае, че и колегите в Инте е, е, работят по този въпрос с голям интерес и не непременно твърдо вярва, че един подобен текст ще разреши реалните проблеми. В крайна сметка трябва да бъдем реалисти. реалисти. Грация, avremo modo di ритурнаре. Благодаря. Със сигурност ще се върнем отново на разисквания по този въпрос. Тук не става въпрос за германски подход или, или италиански подход и конкуренция между тях. Аз наистина искам да подчертая този въпрос и така стигаме до следващата точка до дневния, е, от дневния ни ред, което е доклада от госпожа Кораца Билд – относно измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях. Имате думата. Is... Уважаеми колеги, тук става въпрос за възстановяване доверието в пазара на хранителните продукти. След скандала с конското месо, гражданите са притеснени, объркани и призоваха за затваряне и на пазарите за храни от е, други страни, които нямат доверие. Много е важно да се знае как се произвежда е, един хранителен продукт. Мисля, че гражданите са прави да знаят какво ядат. Наистина, е, става ли въпрос за ново законодателен акт, нова уредма? това не е толкова важно. Важно е да има равнопоставеност и освен това да се гарантира, че правилата, законите, регламентите в Европейския съюз относно храните и хранителните продукти са на най-високо ниво. Системата за предупреждаване на европейско ниво работи много добре. Координацията между държавите членки, съответно агенциите по храните в държавите членки си сътрудничат много. Тестовете ДНК бяха проведени в Европейския съюз, за да се докаже, че това не е криза свързана с сигурността, безопасността на храната, а грешка в етикетирането. Това е изключително важно. Подвеждащата информация, лъжата всъщност беше проблема, а не самото конско месо. Това е много важно. Гражданите трябва да знаят какво съдържа храната им, за да могат да направят своя избор. Какво предлагаме ние? за да можем да уверим нашите е, потребители в качеството. Първо, определението за измами трябва да бъде много ясно в Общия закон за храните и съответно директивата за контрол. По настоящем подвеждаща информация се е, е, схваща като такава единствено когато става въпрос за публично здраве. Мисля, че трябва да се разшири тази дефиниция. По-нататъка, происход и етикет за происход. Когато приемахме законодателството за а, етикети на храните, ние включихме задължителния елемент за етикет на всякакво месо. И а, очаквам а, изпълнителния акт от комисията а, да видя как точно ще може да се ангажира а, комисията с а, в изпълнение на това правило. Зная, че го очакваме в края на годината, но трябва да има по-голяма прозрачност и проследимост в хранителната верига, особено когато тя преминава през няколко държави членки. Така че очакваме с интерес оценката на въздействието, което в момента се извършва от комисията относно доброволното етикетиране на месото. бихме искали да насърчим именно този принцип на доброволно етикетиране на месото. Дали е, отново да е, повдигнем въпроса за етикети, когато месото е част от храна, като например е, замразената лазаня и съответно този случай, дали ще трябва да се добавят нови и нови етикети, това в интерес ли е на потребителя, защото в крайна сметка по този начин ще се изключат от пазарите по дребните производители. Но с интерес очаквам становището на колегите. Друго нещо, което е много важно е с наказанията, господин председателю. По-настоящем наказанията са беззъби, ако мога така да кажа. Трябва да се очита риска трябва да се очите въпроса свързан и с печалбата, но трябва да се е, включи и значимостта на измамата. Наказанията трябва да са възпиращи, да са с такъв размер, че в крайна сметка да възпрепятстват измами. Това са въпроси, които могат да се решават на национално ниво по-добре да се изпазва съществуващото законодателство и да има по-добра координация между съответните агенции по сигурност на храните в Европейския съюз. Държавите членки Направихме е, анализ и видяхме, че има доста малко случаи на измами в хранителната верига, които водят до е, завеждане на съответно правно производство. Необходимо е да се обърне внимание на съответните органи, да поставят е, на съответното приоритетно място измамите с храни и хранителни продукти. Необходимо е да се проявява много сериозно отношение към тези измами. То не бива да бъде допустимо. С интерес очаквам да изслушам докладчиците в Сянга, колегите си. Утре е крайния срок за внасяне на предложения за изменения. Аз бих желала да разгледаме и въпроса, свързан с е, частните етикети. Е, това е всъщност въпрос, свързан с съществуващия скандал за е, конското месо. Трябва да се анализира проблема, дали това наистина е начина да се предостави конкретната коректна информация и да се възпират случаите на измама на потребителите. Благодаря, господин председател. С интерес очаквам по-нататъчната съвместна работа. Grazie a lei. Благодаря ви. Мога да потвърдя крайния срок за изменение с септември 27, 12 часа на обяд. И тъй като докладчика иска да знае какво мислят колегите, веднага давам думата на госпожа Барбара Вайлер. Да, господин председател, скъпи колеги. Може би не е лошо, че срока за измененията утре до обяд, макар че е кратък. Е, повечето от нас утре вече ще си по домовете. Е, не трябва да поемаме и задачите на Комисията по околна среда, която от години се занимава с етикетирането и съдържанието на етикетите. Аз исках да внеса изменения, но нека това да бъде направено от страна на комисията МВИ. За какво говорим всъщност? За разлика от предишната ни тема, тук говорим не за економика, а за здравето на нашите съграждани. Така че тук не трябва само, е, не се нуждаем само от призиви и думи, а от строги правила. Това е пряко свързано и с помощта за развитие, с условията на труд, с недоверието от страна на потребителите, срещу което трябва да направим нещо. Естествено е потребителите да, да са особено чувствителни. Към а, скандалите хранителни продукти, независимо дали те лично ги потребяват или не. Затова прозрачността, видимостта има огромно значение. И то не само за потребителите, за самите производители и е, за обесърчаване на лъжците и на всички, които прибягват до измама. Само чрез прозрачност и строги правила можем да изправим положението. Прозрачността обаче сама по себе си не е достатъчна. Когато има съзнателна измама, само с прозрачност нищо няма да решим, нито с саморегулирането. Да, верно, е, че винаги става въпрос за няколко черни овце, които ни принуждават да предприемем мерки, но в този случай те се оказаха немалко. Не, не малко. Така че саморегулирането, както виждаме, не води до никъде. Контролът е твърде хлабав. Затова е необходимо да обърнем особено внимание на трансграничните моменти. Много повече, отколкото се е, набляга на това в първоначалния текст. В Словения и Словакия има продукти, които преминават границата и след това се преетикетират и се връщат, да кажем, отново е, в Ирландия. Е, живеем в една Европа без граници, която по един или друг начин облагоприятства измамите. И е, понякога това води до спекулации с хранителни продукти. Е, правителствените ни ръководители, приеха текстове за борба с спекулациите. В друга област, разбира се, но в тази също борбата с спекулациите е, е приоритет. Това ще позволи да направим нещо и за страните, за развиващите се страни. Ще бъде добре за селските стопани, за местните власти, за много-много заинтересовани страни. Ще спра до тук, но наистина се радвам, че се набляга на прозрачността. Благодаря. Сега давам думата на колегата Час Хаджи Маркакис. Е, Благодаря. Искам, е, след е, всички скандали с месото, с конското месо, които избухнаха, е след спонгиформената енцефалопатия, така наречената луда, крава, диоксина, всичките проблеми, които в последните десетилетия избухват, европейските потребители бяха поставени на много тежки изпитания. И за това съм много доволен от предложението да се въведе много ясно указание на етикетите на хранителните продукти. Мисля, че обаче може да се набрете малко повече на санкциите. Все още се смята, че това са дреболи. Контрола не е надежден, не е редовен. Санкциите са доста слаби, неубедителни. от самото а, начало, от производителя по цялата верига, дистрибуция и а, продажби на дребно, трябва да има много строг контрол. И всяко недеклариране на е, изискуемите данни трябва да, да се санкционира. Само така можем да укрепим доверието. Е, за да върнем доверието на потребителите, трябва да въведем и сериозни наказания. А, ние ще договорим едно много голямо обхватно споразумение с Съединените щати и в преговорите видяхме, че контролът не е еднакъв по света. Млякото на прах в Китай, например, е, е проблем с огромни размени. През 2008 година а, бяха продавани заразени с меламин а, продукти, съдържащи и сухо мляко. Имаше проблеми с ягодите, така че е, трябва навсякъде, включително а, и е, при износа, да въведем много строги е, драконовски правила. Винаги трябва да следим етикетирането на в изходната страна, но и много строго да контролираме вноса. който става в рамките на търговски споразумения. Това е възможност да защитим вътрешни пазари и да върнем доверието на потребителите. Госпожа Рюйле, благодаря. А, да, <laughs> все ме забравяте. Не, нали се сърда. Може би автоматично ме слагате, ни слагате а, е, флагера на социалистите, но все още нямаме партийна книжка. А, е, подобно на госпожа Вайлер, аз не смятам, че прозрачността е достатъчно залегнала в доклада. По точки 3, 5 и 6 4-5-6. Контрол, да. Това е много добре. 4, 5 и 6 точка не, не, не, няма, с тях нямаме проблем, но една, две и три не са приемливи. Защото доброволните системи, доброволният подход доказаха своята неефективност. Искаме по-голяма прозрачност, това няма да стане доброволни мерки. Погледнете какво става в Китай – ягодите, например, или фрезите, особено когато става въпрос за преработени продукти, не се знаят какви продукти е, произлиза преработеният. Трябва, имаме продукти, които понякога са идват, които са в една пица и идват от 5, 6, 7 страни, за които няма никакъв, никакви указания на етикета. И от економическа гледна точка така поощряваме лоша практика, която трябва точно всички тези елементи, които поощряват това, са отрицателни, трябва да бъдат премахнати може да пресрочим срока, но смятам, че доклада в този му вид не е приемлив. Макар да приемаме 4, 5 и 6. Ще гласувам против този му вид. Госпожа Кармен Граупер от комисията, желаете ли да коментирате? О, извинявайте, пропуснах. Прощавайте. Колега Билан. Колегата Билан. който няма да ме обвини, че го бъркам с социалист. Е, дякую Благодаря ви, господин председател. Не, не, не съм социалист. Нямаме много време. И да, наистина всички добре спомняме скандала с конското месо и знаем как точно конското месо започна да се продава в Европа. Мисля се, че това показва колко е голям проблемът. Мисля си, че текстът на госпожа Кораца Билт е наистина добър, особено това, което се отнася до прилагането на законодателството на нивото на Европейския съюз. Също така Подкрепям идеята за по-добра проследимост на продуктите и по-добро изпълнение и прилагане. Призовавам за повече координация между националните органи, които отговарят за ветеринарните аспекти. Това ще позволи да се преодолеят много проблеми. Също така смятам, че трябва да се засилят системите за изпълнение и за контрол. Те вече съществуват, но трябва да бъдат по-добре организирани. От гледна точка на потребителите трябва да зададем въпроса. Когато четем какви са съставките на хранителните продукти, дали добре разбираме това, дали знаем достатъчно добре как различните съставки влияят върху нашето здраве. Мисля, че няма по-добър начин да се борим срещу измамите по канитонта верига от това да образоваме по-добре нашите потребители. Благодаря, госпожа Крал. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря на английски. На италиански, извинете. Ам... Ще започна с е, измамите. Да, наистина регламентът за хранителните продукти не включва определение на това, що е измама. Само се позовава на измамни практики. Това не означава, че не можем да поемем инициатива, за да се борим срещу това все по-нарастващо явление – Основното тук е, че регламентът за официалните проверки изисква държавите членки да извършват проверки на съответствието по цялата хранителна верига, независимо от това дали има риск за здравето или не. Това означава, че всичките оператори по продължение на агрихранителната верига трябва да бъдат редовно проверявани за да се гарантира това, че те спазват законодателство. Това кара държавите членки също така и да определят определени умишлени нарушения на законодателството и нормите. И точно този механизъм позволи да се разкрие кризата с конското месо беше възможно достатъчно бърно, бързо да се определи източника на проблема и също така мащаба на проблема. За това ние смятаме, е, че много неща могат да бъдат направени, дори без да има хармонизирано определение на измамата в храните хранително-вкусовия сектор и по хранителната верига. Освен това, в много държави има собствени дефиниции за това, що е измама. През май тази година комисията внес предложение, което цели конкретно да се засили инструментариума за прилагане и посочва прерогативите на държавите членки да решават проблемите с несъответствието по предложение на цялата хранителна верига има предложение държавите членки да включат своите национални планове за контрол отделна част, която ще се занимава с правилата за внезапни проверки с цел да се определят възможни умишлени нарушения на безопасността на продуктите по цялата хранителна верига и в национален контрол Национален план за контрол вече ще има специална глава за борба срещу измамите и дейностите за това. Предложението също така предвижда санкции, нещо за което се говореше нееднократно тази сутрин. Има конкретна разпоредба в стандартния дял, отнасящ се до санкциите и тази разпоредба изисква държавите членки да използват финансови санкции, най-често срещания вид санкция срещу измами. И се казва, че финансовата санкция трябва най-малкото да е равна на облагите, извлечени от неправомерни действия, извършени от оператора. Um, Смятаме, че това е много мощен инструмент. Освен това, комисията в допълнение към законодателното предложение интензифицира капацитета за борба с измамите в рамките на комисията и в държавите членки чрез създаването на специална мрежа. Всяка държава членка определи лице за контакт и мрежата вече е формирана. Вече преди две седмици се състоя първата среща на участниците в тази мрежа и е основната цел да се разкрива и да се предотвратява максимално бързо измамата и да се реагира. И основата за дейността на тази мрежа е действащото сега законодателство и също така административната помощ и сътрудничество между държавите членки в случай на трансгранични нарушения. Т.е. държавите членки са длъжни да помагат на други държави членки, за да се извършва наказателно-правно преследване в случаите на нарушаване на законодателство, особено когато нарушението е умишлено и економически мотивирано, т.е. е измама. Един от приоритетите на тази група или мрежа е да се подобрят възможностите и уменията за разкриване измами на хората, които работят в агенциите по безопасност на храните в държавите членки и да се засил сътрудничество между съответните органи, митниците, полицията, инспекторите по безопасност на храните, което също така подпомага и прокуратурата, тъй като тя получава експертни познания по този начин. Приоритетните действия в момента са средоточени върху това и разбира се се извършва значителна дейност, нищо, че нямаме дефиниция на това, що е измама. И мисля си, че ще спра тук. Може би моята колега иска да каже нещо по етикетирането. Аз ще кажа още две неща. За предстоящата работа и очакваните резултати – във връзката с етикетирането задължително и доброволно. Първо, работим по график върху правилата за задължително етикетиране на непреработено месо, така че своевременно ще получите резултатите и също така доброволните норми за етикетиране – задължителното етикетиране на происхода на месото. Тук искам да посоча, че в момента не извършваме пълноправна мащабна оценка на въздействието, но това е нещо, което се очаква е да има доклад с, с установените факти. Ще се отчет те приноса на заинтересованите страни, както производители, така и потребителите. Предполагам, че съм говорила прекалено дълго, затова спирам до тук. Много ви благодаря. Ще изслушаме заключителните думи на докладчика. Благодаря, колеги, за вашите много важни изказвания. Мисля се, че наистина ние трябва да обединим усилията си, независимо от нашите политически пристрастия и принадлежност, защото задачата е сложна. Комисията каза, че се извършва значителна по обемите си дейност. Жалко, че колегата от социалисти демократи напусна, но искам да се обърна към колегите социалисти и зелените колеги. Може би трябва да сме по-конструктивни и да сме по-положителни. Разбира се, вие, господин председател, с изключение. Трябва да се разучим върху това, което е положително. Край на краща едно становище не е роман и, и има ограничен обем. За това аз посочвам най-вече, че трябва да има прозрачност и трябва да можем да даваме много ясни отговори на потребителите. И що се отнася до етикетирането на происхода? Аз не съм против такова етикетиране. Самата аз, моята политическа група, отдавна ратувам за такова задължително етикетиране за происхода и това не беше лесно но отговорът не е свръхрегулация, защото прекомерното законодателство, прекомерната регулация създава административни тежести точно за тези, които искате да подкрепите. Затова е важно е да се потърси правилния баланс между това да сме реално полезни за потребителя и да отговорим на това, което е важно за него, но не и да изритваме от пазара всички, които искат и имат право на този достъп. Важно е да продължим работата и да продължим да даваме отговори на потребител. Това е емоционален въпрос за много хора в Европа и за много дружества в Европа. За това Искам да кажа, че на 2 септември беше публикувано становището и утре изтича крайния срок за измененията. И аз не смятам, че е добре да кажете на вашите избиратели, о, не, не, аз не гласува за това, защото нямах време да внеса изменения. Става дума не само за безопасност в храните. Става дума също така и за правата на потребителите. Това трябва да работим съвместно с колегите от Комисията по околна среда и обществено здраве и да не загърбваме нашата собствена отговорност. Искам да отговоря на колегата от АЛДЕ. Съгласна съм до голяма степен с него. Наистина трябва да има по-добри възможности за проверка, трябва да има задължителни проверки, те трябва да се извършват не само така, че да вода наказание на предприятия, защото прекалено много проверки в една фирма. Времето е пари, особено за малки предприятия, ако те губят прекалено много време в това, че ги проверяват, трябва да помислим, когато предлагаме проверките и регулацията за проверките да отчитаме също и интересите най-вече на малките средни предприятия, но разбира се без да забравяме за нашия приоритет, който е най-високи стандарти в сферата на безопасност на храните. Да, съгласна съм, че е необходимо да има по-стрикни санкции и смятам, че също така е важно да засилим и обмена на най- добри практики. Лично аз не смятам, че трябва да има санкции, които да се определят на европейско ниво. Е, моят много компетентен сътрудник сега ми съобщава, че е, в околната, Комисията по околна среда е, ще изчакат нашето становище преди да преминат към гласуване. Благодаря и ще продължа да работя по това важно досие с колегите и с Европейската комисия. Благодаря ви и до виждане на всички. За сега ще се видим след обед. Си, oggi pomeriggio. Да. Да, този след обед имаме кръгла маса. Della discussione che abbiamo fatto и e che регуарда ла vendita. И там ще бъдат отразени много от въпросите, които обсъждахме на заседанието на нашата парламентарна комисия le politiche alimentari e non solo. И разбира се, ще бъде много тясно свързан темата на първата маса с политиката за безопасност на храните.